Meine Damen, meine Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Госпожи и господа, скъпи колежки и колеги, поздравявам ви най-сърдечно Не сте чак толкова много на брой, но естествено присъстващите не са виновни, а онези, които отсъстват днес, утре ще бъдат тъжни и ще съжаляват, че не са били тук. Аз съм сигурен, че предстои едно много интересно заседание. Ще ви дам няколко... Ще ви съобща няколко неща, които решихме на заседанието на координаторите. Обсъдихме протоколите от предишни заседания, обсъдихме и пътуванията на делегации, както и докладите, които предвиждаме за 2010 година. Тъй като Срокът беше доста кратък. Трябваше до заседанието на председателския съвет да подготвим цялата тази информация и решенията. По тази причина не можахме да ви информираме достатъчно своевременно, но надявам се всички сте запознати с тези решения. Ако до края на заседанието няма възражение, тогава ще приемаме, че сте съгласни с тях. А сега да ви представя господин Роналд Шенкел, генерален директор на съвместния изследователски център, който ще представи разработката силна наука в помощ при определенето на политиките, преглед и бъдеща стратегия на съвместния изследователски център. За бъдещото развитие на Европа е особено важно да развиваме научните изследвания, иновациите, точно това ще бъде основната тема днес след обед. Предполагам, че ще има и оживена дискусия, ще има най-вероятно и критични бележки, ще има и противоречиви мнения, но точно това е интересното. И затова сега позволете ми да не губим повече време. Да благодаря на господин Шенкел за това, че той отделя време и е с нас и да му дам думата. Благодаря, казва господин Шенкел. Много ви благодаря, господин председател. Ще говоря на английски. Благодаря за възможността, че имам да, възможност да ви представя нашата работа и какви са бъдещите ни планове. Това ще бъде основната част на моята презентация днес. Ще се опитам да свърша за 20-25 минути. Ще ви приведа някои примери, за да придобиете представа кои сме, с какво се занимаваме, какви са бъдещите ни планове. Нашата мисия е, така както ние виждаме, е служба на Европейската комисия за предоставяне на съвети сферата на науката. Ще ви запозная по-късно и с е, инструментите, които използваме за постигането на тази цел. Откакто сме се поставили тази мисия, ние фокусирахме дейността си върху резултатите – Ние имаме управителен съвет от държавите членки. Те ни дават не само стратегически съвети, но и участват в назначаването на ръководството. Винаги се иска тяхното становище при новите назначения. Нашата работна програма също се одобрява не само от държавите членки и от основните ни клиенти в различните отдели на Европейската комисия. Имаме също и група за взаимодействие с Европейския парламент, но за това по-късно. На следващия слайд виждате седемте института, разположени в пет държави членки за референтни материали и мерки в ГЕЛ, Белгия, северната част на страната, това е институт насочен към ядрени изследвания. Това е в Германия. За енергията имаме в Холандия, един час на север от Амстердам. Имаме също, имаме Институт за защита и сигурност на гражданите, имаме Институт за околната среда, устойчивото развитие, Институт по здравеопазването, защита на потребителите, имаме също и Институт в Испания, в Севиля, Институт за перспективни технологични изследвания. Всички те подпомагат службите на Европейската комисия в сфери като околна среда, промени в климата, земеделие и прочие. И така, каква е типологията на нашата работа? Ние оказваме подкрепа, базирана на науката, за вземането на политически решения. Това е ключова дейност. Втора ключова дейност е оперативната подкрепа. Голяма част от дейността ни е свързана с оперативна работа, наблюдаване на развитието на нещата, предвиждане на нови развития, също бързо реагиране, мониторинг и прочие. Но имаме също и важна функция, свързана с реагиране на кризите. И тя е много полезна, по мнението на клиентите ни, при управлението на кризите. Това е третата по важност дейност. Ние сме научно-технически реферативен център. Ще ви дам повече информация по-късно. На този слайд виждате, че ние участваме в всички почти етапи на вземането на политически решения. Ние предвиждаме политиката, опитваме се да засилим тази функция да видим какви са новите развития в сферата на науката, които могат да носят не само до потенциални ползи, но и рискове за гражданите, за да можем да предприемем бързи мерки за управлението на риска. Също правим оценка в последствие на прилагането на дадените мерки след като е взето дадено решение, да се направи оценка дали политиката е постигнала това, което е била призвана да постигне. И ние отделяме голямо внимание на тези последващи оценки на въздействието. Тук виждате какви са програмите, какво правим. Най-голямата програма подкрепя просперитета. Това са химикали, биотехнология, енергетика, транспорт, информационно общество. След това са дейности свързани с солидарността, околна среда, здравеопазване, климатични промени, развитие на селските райони. Следващото е ядрената ни програма с фокус върху ядрената безопасност и безопасността и сигурността. Също управление а, на природните бедствия, както а, и международна и вътрешна сигурността. Ние подпомагаме Генерална дирекция транспорт и енергетика, в стратегическите планове ние подготвяме технологични капацитетни планове, разглеждаме въпроси свързани с ядрената безопасност, складирането на водород и други области. На следващия слайд може да видите подробности, които служат за примери за някои от проучванията, които сме направили. Вероятно сте запознати с някои от тях. Ние извършваме сертифициране на 60% на всички фотоволтаични модули в света. Защо го правим? Много твърдят, мнозина твърдят, е, че ефективността е, е чудесна. Когато обаче се направи изследване в лабораторията и се сравнят резултатите, виждате, че много от нещата не са така, както трябва да бъдат. За това трябва да се проверява дали това, което се твърди, отговаря на истината. Работим в сферата на промените в климата, извършваме моделиране – преди две години имаше предложение, което направихме анализ на сценария, ако се продължи както до сега, какъв ще бъде ефекта от емисиите на парникови газове и ако искаме да ги намалим, какво трябва да се направи, кои области а, са тези, които могат да допринесат най-голяма степен за намаляване на парниковите газове. Това е още един пример за взаимодействието. Ние се опитваме да правим интегрирана оценка на данните за управление на климатичните промени. Ние разполагаме с всички модели, имаме глобални енергийни сценарии, имаме модули, които ни позволяват да проверим какви са емисиите на парникови газове, какви са замърсителите от различните сфери. Имаме база данни за замърсяването на въздуха, както и ефекта от химикалите върху атмосферата. Имаме доста данни за почвите, за валежите, за всички останали параметри, които ни позволяват да видим какъв може да бъде ефекта от климатичните промени върху здравето, земеделието, какъв може да бъде економическият ефект. Ние оказваме подкрепа на Генерална дирекция околна среда и правим анализ на различните сценарии. На следващият слайд виждате това, което споменах, реагирането на кризи. През последните няколко години ние оказваме подкрепа в доста райони, например при земетресението наскоро в Абруцо, Италия, ние правим оценка а, също на щетите нанесени от а, горските пожари в държавите членки. Тоест, винаги, когато възниква криза, ние оказваме подкрепа на клиентите ни, като правим независима оценка на щетите защото страните се обръщат към Европейската комисия за активиране на фонда за солидарност на базата на разчети за нанесените щети. И ние помагаме в това отношение да бъде направена точна оценка. На този слайд може да видите примери за това какъв е нашия принос за европейското научно-изследователско пространство. Ние имаме а, така нареченият е, анализи Error Watch. А, е, разглеждаме различното развитие на а, ситуациите в държавите членки, в отделни региони и изготвяме доклади с анализ на отделни страни. Правим оценка съвместно с нашите а, е, колеги на данните, които ни позволяват да следим а, развитието на политиката в научните изследвания и постиженията в тази област. Всяка година ние публикуваме тази таблика, таблица, която показва какви са световните инвестиции в научни изследвания от фирми, частни инвестиции. Ние следим предприятията в Европа, САЩ и други важни региони от страната, от света. Сравняваме данните за инвестициите, които се правят, с оглед да излезем с съвети за това какво може да се направи, как Европа се сравнява с другите части на света и прочие. Публикувахме неодавна доклад. Ние имаме доста високи разходи, някъде около 8,5 до 9% средно инвестиции в Европейския съюз, което е, не е чак толкова високо в сравнение с САЩ, но има доста какво да се желая в сферата на високите технологии. Работим също в сферата на генетично модифицираните организми. Ние координираме работата на всички лаборатории в Европейския съюз, за да проверим какво е съответствието спазването на изискванията, свързани с ГМО на пазара. Ние също излязохме с изследване, което беше доста дискутирано за това какви изкривявания на пазара могат да възникнат при пласиране на пазара на ГМО на пазара. Надяваме се, че ще има увеличение ще има около 120 ГМО на пазара на Европейския съюз и за това трябва много внимателно да се следи а, как се извършва разрешаването за пускането им на пазара в Европейския съюз. Тук можете да видите какъв е нашия принос в европейското научно-изследователско пространство чрез различни инфраструктури. Ние сме общностната референтна лаборатория, модифицирани организми. Имаме още седем реферативни лаборатории в ключови области за емисии от а, моторните превозни средства, например. Имаме и други инфраструктури, които подпомагат не само за нашите научни изследвания, но а, те са достъпни за всички изследователи от света, които се сътрудничат с нас. Ние също осигуряваме обучение на студенти, както и от други представители от научните среди в страните кандидати за членство. Този слайд е доста сложен. Тук виждате една мрежа от лаборатории, които имат най-добри постижения. С целта е да постигнем най-добри резултати в областта на обучението, образованието. Миналата година беше извършена партньорска проверка на съвместния научно-изследователски център от експерти, ръководени от сър Дейвид Кинг, беше установено, че е постигнат добър напредък. Ние сме убедени в доброто, много доброто, а понякога и в отличното, отличните резултати на нашите научни изследвания. Една от препоръките е, че трябва да бъдем по-активни, да действаме изпреварващо. Също това доведе и до предложение да има главен експерт по научните изследвания в Европейската комисия. Една от целите на съвместния научно-изследователски център е не просто да се говори за научни изследвания, но и да се постигат отлични резултати, да се публикуват научни а, издания. Също организираме награждавания, за да се оцени труда на тези, които са постигнали нещо повече. Една от препоръките на групата и на Дейвид Кинг е, че трябва да разработим стратегия за следващите пет години. Ние имаме мисия и искаме нашата организация да се превърне в а, действително една научна консултантска организация. Ние разглеждаме економическите, екологични, социални измерения. Всичко това е важно за вземащите политически решения. Това е една от компетентностите на нашия център. Необходимо е да развием допълнително компетентността си в тези области, да имаме повече персонал, който да се занимава с тях. След като имаме стратегически цели, сега съм в етап на консултиране с всички наши клиенти. Проведохме среща на управителния съвет. Искаме да обсъдим въпроси в работната група с Европейския парламент, за да вземем мнението на всички заинтересовани страни за това как да се развиваме през следващите пет години. Мисля, че предвид на времето, мога да премина по-нататък и да кажа какво предстои да направим заедно. В седмата рамкова а, програма идеята за създаването на работна група между Европейският парламент и съвместния изследователски център а, беше развита. Европейският парламент по този начин може да се възползва от научните компетентности на центъра Всъщност ние сме извършвали вече доста проучвания по поръчка на Европейския парламент. На този слайд виждате какво правим съвместно с Европейския парламент. Ние ви предоставяме актуална информация за нашите дейности. Вие знаете много добре с какво се занимаваме в подкрепа на различните отдели от Комисията околна среда, земеделие, предприятия и прочие къде участваме в формулирането или в наблюдението на изпълнението на политиките. Това е форум, където парламентаристите и нашите учени могат съвместно да решат каква допълнителна информация можем да ви осигурим, която да бъде от интерес за вас. Има множество различни начини, по които можем да ви окажем подкрепа. Това е едно проучване, което изброява какви са изследванията, които сме правили за вас, например за ефекта върху здравето на генетично модифицираните организми, за устойчивото земеделие, за опазването на почвите, също за излагането на а, химикали в а, въздуха в затворени помещения, както и за последиците, възможностите и предизвикателствата на съвременната биотехнология в Европа. Тук може да видите как работи групата за взаимодействие с парламента. Първият председател беше Рейно Паселина. Ние също работим и в развиващите се страни относно ефекта върху здравето на генетично модифицираните организми, както и за интегрирано предотвратяване и контрол върху замърсяванията. Друга тема са промените в климата. Стигам до заключителната част. Искам да подчертая, че Европейския парламент е, е важен участник. Е. Ние взаимодействаме тясно с парламента и в частно с е, вашата комисия по научните изследвания. Ние идваме сравнително рано да представим центъра в Комисията по научните изследвания, за да знаят и ново избраните депутати за нашата дейност и за възможностите. Тук в Брюксел на 28 октомври ще проведем годишната лекция вече са поканали много хора, ще участват също представители от научните среди на САЩ и ще говорим за сътрудничеството между Съединените щати и Европа. Следващата година тук в Европейския парламент ще се организира изложба от 3 до 6 май, на която ще покажем какво правим и тогава ще проведем нови а, срещи и ще получим нови насоки от а, членовете на парламента. Смятам да спра до тук и да ви дам възможност да зададете въпроси. Благодаря ви. Благодаря ви, господин генерален директор, за представенето. Предложихте на нашето внимание огромно количество съществена информация Предполагам, че много-много колеги ще искат да участват в дискусията. Вече има списък на записалите се. Първият оратор може да вземе думата. Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Шенкел за неговия доклад. Вие говорихте за големите е, центрове, които са мултикултурни, много културни от гледна точка на работещите в тях. Би трябвало да проследим в тази връзка и политиката ни в областта на научните изследвания. От една страна като че ли липсват е, е, възможности за момента да предлагаме решения. Ние проследяваме тенденциите, правиме анализи на индикаторите, но не предлагаме решения. Докато в е, САЩ се предлагат и решения. И така, казах, е, че това според мен е необходимо. Да, понякога очертаваме целите, задачите, но не свързваме решенията, които предлагаме с предначертаните цели и задачи. И наблюдаваме по време на земетресения именно това. Да кажа, в Сицилия се знае, че много често има земетресения, че е земетръсна за направят се анализи и изследвания, обаче решения не се предлагат. Трябва малко повече активност, инициативност. По отношение на селското стопанство и устойчивото развитие се налага да погледнем назад. Спомням се за един писател, който казваше, че би трябвало да бъдем като децата, които имат очи и на врата си, на тила си и да гледаме и назад. Но това не, не става. Очевидно в нашия случай трябва да развиваме селското стопанство. Същевременно не можем да се получим от грешките си, когато очертаваме пътя напред. Естествено, че нещата трябва да се свържат с демографското развитие, с е, географското положение на регионите, с е, нуждите, с потребностите, с е, целите за бъдещето на селското стопанство. Ето тази връзка ми липсва. Списанието Природа през август публикува една статия в която се твърди, че Европейския съюз би трябвало да възлага 15 пъти повече изследвания относно флората, фауната, природата и така нататък. Именно това не става във връзка с нашите правни актове за опазване на природата, за опазване на флората и фауната. В Норвегия също се отчита тази необходимост. Особено когато става дума за изолация на сградите, за изграждане на сгради или реставриране, ремонтиране на стари сгради, съгласно екологичните принципи. Когато говорим за изсичането на горите е, и за унищожаването на много ценни дървесни видове, трябва да отчитаме именно това, че е, нали, изобщо не е хубаво да се унищожават горите, но когато става дума за пини, които са на всичко отгоре 100 годишни, вековни, трябва да сме особено бдителни. Като че ли разрушаваме това, което от друга страна се опитваме да създадем. Декампус, колегата Декампус има думата. Благодаря. Особено на професор Шенкъл за отличното представяне по отношение на съвместния изследователски център. Развитието на центъра е значително. Interessante o material que nos apresenta, sobretudo este texto sobre a história do JRC. Особено беше интересно как точно се зароди идеята за зараждането на този център. това е изключително интересен формат, който много достъпен за всички нас и посредством него ни показахте как се разви този център последните 30 години доста неочаквано дори. Когато обаче разгледаме фактите, виждаме, че всичко това е обяснимо. Сега ще стигна и до стратегията, която споменахте. Разглеждайки документите, оставам с впечатлението, че центърът реагира изключително бързо на въпросите, които европейските институции му задават. Например, говореше се за ядрена безопасност, ГМО, пандемии. Във всички тези случаи вие сте реагирали бързо. Установено е, че изследванията в така наречената сфера на soft science са изключително интересни и нови и веднага сте реагирали и на това. Но исках да попитам, винаги ли така ще работите? Вие имате доста опит в центъра, но какво ще направите, ако, например, да речем, ви се даде кар... карт бланш? Как с целият този опит. Ако сега можехте да създадете на нова организацията, бихте го направили. Отново ли така щяхте да действате? Винаги да откликвате на нечии запитвания или пък по някакъв друг начин, да речем за следващите десетина години. Имайки предвид финансовите перспективи за следващия период и крайна сметка се надяваме те да са по-добри, отколкото те са били през последните 10 години. Какво ще направите с а, такъв тип а, информация? Колегата Гирек. Благодаря. Имам един въпрос. Европейската комисия има мандат, иска мандат, за да работи по така наречения климатичен пакет. Но, за да постигне това, мисля, че използвам модел, който не ми харесва. И той опира на един фактор – промени на въглеродния двокис в атмосферата. Във вашия съвместен изследователски център работите ли по нещо по-цялостно и научно по-издържано, за да вземете предвид и други фактори, като например промените в слънчевите изригвания и други технически фактори. Е, има много такива. Защо и се избира само CO2? Сигурна съм, че знаете, че може да се използват математическите формули по различни начини, за да се получат различни резултати, в зависимост от това какво залагате. Искани се да имаме нещо цялостно, а не така ненадежно, като това, което ни предлага Европейската комисия. Ако знаете такъв модел, с удоволствие бихме ви слушали. Интересен въпрос, да. Колегата Уди. Merci, господин президент, и et à тур... Благодаря, господин председател. Господин генерален директор, комплименти. Поздравявам ви за вашия реферат. Ще изложа моите тревоги, тревогите на един депутат. Ние представляваме гражданите тук, поддържаме контакти с научно-изследователски центрове, институти, частни, държавни, се тревожат също от е, всички тези въпроси, които вие засегнахте през 2000-та е, година ресорният комисар каза, че се тревожи за това как точно ще се изгради европейското изследователско пространство – най-вече за консултантските услуги или консултантската роля, съвещателната роля, която ние можем да изиграем. Бихте ли казали как виждате в е, тази светлина именно европейската политика в областта на из... научните изследвания? Като имаме предвид е, логиката на отношенията между правителствата, съответните инструменти, които се използват в тези междуправителствени контакти. Освен това, университетите, научните институти и на трето място цялата дейност на институциите, най-вече на нашата институция, на депутатите. И как бихме могли да постигнем едно съзвучие или сближаване на всички тези дейности. И още нещо. Около 80% от научните изследвания се извършват в държавните членки, като те се финансират именно от държавите членки. И как бихме могли да обединим тези финансови ресурси, смятате ли, че това е възможно на европейско равнище? Вие имате възможност да използвате е, финансирането, което предлага Европейската инвестиционна банка. Смятате ли, че е, тази институция е полезна за вас? Поддържате ли добри отношения? Имам предвид различните кредити и възможностите да получавате, може би, и други форми на финансиране от Европейската инвестиционна банка. Е, това са най-общо казано проблемите, които ме вълнуват. Генерал Дегол казваше, имаме научни Имаме изследователи, които търсят, но трябва и да имаме и хора, които намират. И така. Благодаря. Благодаря, доктор Шенкел, за това, че дойдохте и ни представихте толкова богата информация. Това е важно, особено за новоизбраните депутати и е добре, че провеждаме тази среща на ранен етап. Съвместният изследователски център върши отлична работа. Много от хората в парламента, както и гражданите, не са запознати с вашата работа. Вие тук казахте с какво се занимавате. Аз вярвам, че действително вършите отлична работа. но сигурно в ежедневието нещата не са толкова лесни. Бихте ли ни казали какви са трудностите, които изпитва съвместния изследователски център? Има ли някакви пречки пред неговата оперативна работа? Основната причина, поради която беше създаден центъра, е да подпомага работата на Европейската комисия. И е така, какви трудности изпитвате, свързани с независимостта ви, с финансирането, с някои други аспекти? Може би ще ни предоставите малко повече информация по тези въпроси. На следващо място, дали сте извършвали някаква работа, свързана с Европейският институт за техно... Европейския технологичен институт. Вие говорихте за политиката в сферата на научните изследвания, за взаимодействието с индустрията. Бихте ли ни казали дали работите по европейското научно-изследователско пространство Разглеждате ли по какъв начин може да се организира най-добре това пространство, как да се подобри мобилността на изследователите, как да бъдат координирани националните научно-изследователски политики и прочее. Благодаря следващият оратор. Господин Бетикафер казва, благодаря господин председател, господин генерален директор. Показвайки слайдовете, вие посочихте, че съвместният изследователски център ще стане най-важната инстанция, която ще взима решения, научно обосновани решения на европейско равнище. И точно за това ще ви задам следния въпрос. Надявам се, че няма да звучи иронично и подигоравателно, но си мисля, че съвета ще има големи трудности. Тъй като да, добре. Е, да кажем, дори съвета няма да има чак толкова големи затруднения, защото винаги може да е, потърси помощ на национално равнище от ресурсите на национално равнище. Но как е, ще се развиват нещата тук в Европейския парламент? Ние все още някакси не сме осъзнали като че ли е, нашата задача в това отношение. Как трябва да се разшири и да се развие изобщо този съвместен изследователски център СИЦ, за да може наистина да се превърне в най-важната институция по отношение на научно обоснованите решения. Колегата Честър. Благодаря, господин председателю. Радвам се, че доктор Шанкел е тук пред нашата парламентарна комисия и че изслушахме какво се случва в съвместния изследователски център. Аз лично следя много внимателно през няколко мандата работата на този център. И слушах коментарите на колегите, те бяха изключително интересни и дори по-интересно ще ми бъде как вие ще отговорите на казаното от господин Герек за альтернативните научни изследвания по отношение на политиката с климатичните изменения. Друго, което ме интересува е идеята на господин Оди за обща земеделска политика за науката. Не знам точно как ще се получат нещата, но ми е интересно пък вие какво ще кажете по този въпрос. Също така и господин Камбос попита как да се харчат е, средствата, които се получават допълнително. Вече доста години се опитваме да запазим финансирането на съвместния изследователски център, така че аз лично се съмнявам, че ще има изобщо някакво увеличаване, но пък ще е интересно вие какво мислите по въпроса. Основното, което се опитвам да кажа, е най-вече да призова колегите да се възползват от възможността, ако имат такава, да посетят един или няколко от институтите на съвместния изследователски център. Аз съм бил неколкократно, например в центъра в Севиля и в Карлсруе. Наистина ви го препоръчвам. Най-добре е човек да отиде лично да види как стават нещата. И е, Така се правят нещата и в науката. Приветствам вашата инициатива да се направи една изложба тук в Европейския парламент до година. От друга страна мога да ви посъветвам, че може и много евродепутати да дойдат на лекцията за откриване, но пък се пада точно през тази седмица, когато ние сме при своите гласоподаватели и не съм сигурен, доста натоварена тази седмица. Това е основното, което исках да кажа. Исках да помоля колегите, ако искат да посетят тези центрове и дори често ще го споменавам при координаторите, когато те заседават. Благодаря. Äh, Благодаря ви за тази препоръка, колега Чичестър. Наистина сте прав. Може би трябва да поговорим с координаторите, е, за да потърсим подходящия център за всички членове на комисията и да оговорим среща. Следващият оратор записал се в списъка господин Воган. И сега господин Воган. Благодаря това наистина е първото представяне на този център. Беше много интересно. Мисля, че всички колеги трябва да подкрепят работата на този център, особено що се отнася до оценката на въздействието. Считам, че всички наши политики и законодателни инструменти трябва да имат своето въздействие, а преди да бъдат написани, да се основават на факти. Не говорихте обаче за това какъв е вашия състав, т.е. колко човека работят при вас и каква е вътрешната ви структура. Ако може да кажете няколко въпроса, ще бъде чудесно. Искам и се да поговорим малко повече за климатичните изменения, моделите, които използвате. Колегите също казаха, че искат да чуят нещо повече повече. Има доста академични научни организации, структури из цяла Европа, които се занимават с подобен модел. Например, в Западен Уелс посетих един там а, такъв, които правят различни сценарии за развитието на климатичните изменения. Да, исках да ви попитам, работите ли в тесни връзки с всички други организации и структури и дали споделяте с тях а, информация, факти, научни изследвания? тъй като според мен по този начин може да се избегне дублирането на действия. Благодаря. Благодаря и на вас за въпроса, господин директор. Както виждате, страшно много въпроси вълнуват колегите. Много, много въпроси ви бяха зададени. Надявам се, че ще можете да отговорите и ще отговорите съвсем откровенно, честно. Ще се опитам да отговоря в реда, в който бяха зададени въпросите. Първо, госпожа Готиерес. Тя повдигна доста въпроси те са изключително важни и тя е права. Но аз си мисля, че нашият съвместен изследователски център трябва да концентрира работата си около няколко полета. Не можем да разпръскваме усилията си по всички фронтове. Аз не мога да ви дам всички подробности, разбира се, но ние съвсем ясно сме се съсредоточили между 7-8 големи области и не бива да излизаме извън тях. Ако съм, сте останали с някакво заблуждение, искам да кажа, че ние се занимаваме най-вече с намирането на решения. А, основните изследвания, изследователската работа се прави до там, до до толкова, доколкото, извинете, трябва да покажем някаква надежност на своите резултати в тези ключови области. Така че мисията ни е не е да се занимаваме с някакви изследвания, свързани с иновации, нововведения и да насочваме изслед... ресурсите си там. Не, ние правим изследванията единствено и само за да могат колегите да покажат, че познават достатъчно добре съответното поле, за да могат да съчетаят познанията на научната... научните среди с анализ на различни сценарии, хипотези и различни политики. Това е отговорът на госпожа Готиерес не се занимаваме с всички области, които тя спомена. Сега, що се отнася до Рич и Nature, преди работихме с тях, ръководителя на ЕКВАН, това е службата вътре в съвместния следователски център, се занимаваше с альтернативните тестове. Те отиде в Джонс Хопкинс, и той знае, че броя на животните, които са необходими за рич, показва, че има разнобой в данните. Всички учени бяха около масата, когато се направиха прогнози за това колко животни са необходими за различните тестове на токсичност. И не мисля, че може да се взема само да се вземат само крайните данни. Напротив, трябва да се видят всички натрупани данни до момента и да се постигне един наистина убедителен резултат. Така че, честно казано, не бяхме удовлетворени от тази публикация, защото данните не отговарят на изискването на надежни данни. Те бяха манипулирани, за да показват определени резултати. И това ще го кажем съвсем ясно и на Nature защото така искаме да работим. Господин Королдо Кампас, на вашия въпрос, радвам се на това, което споделихте. Защо имаме е, достатъчно удовлетворени клиенти, най-общо казано? Защото се допитваме до тях. Направих е, опит, за да мога да се срещам най-често с генералните директори на отделните дирекции, най-често възможно, и разглеждаме възможности за развитие следващите 5 години, какви ще бъдат темите, с които ще се занимаваме след 5 години. И отново не работим заедно. СИЦ е най- добре свързаната с други институти организация в Европа, голямата част от работата ни е мрежова. Ние почти не работим сами. Само в мрежа, иначе няма как да си свършим работата. Най-трудният ви въпрос беше свързан с това как бихте направили организацията, ако сега трябваше да я изградите наново. Това е доста деликатна тема. Ако наново трябваше да я създам, никога нямаше е, географски е, да разположи институтите така, както изглеждат в момента. Защото това е един минус. Ако са необходими междудисциплинарни екипи, е, които да работят заедно, то имаме нужда от концентрация, а ние сме разпръснати из цяла Европа. От друга страна, нещата стоят така. Какво правим обаче, за да преодолеем това? Използваме видеоконферентни връзки, тех... технологиите, използваме всичко възможно, за да работим заедно. Що се отнася до финансовите перспективи, И от моя страна съвсем ясно беше казано, когато разработвахме новата стратегия, че ще има нарастване на бюджета. Мнозина от вас го споменаха. Не трябва да искаме повече пари. Може би не бива така да правя, но аз така работя. Ние искаме да префокусираме приоритизацията. Казали сме го на клиентите си съвсем ясно. Трябва да се концентрираме върху определени сфери и не бива да искаме растеж, а повече сътрудничество с други важни действащи лица в Европейския съюз. Господин Герек, климатичните изменения. Ние като че ли сме жертва на клиентите. В нашата мисия сега се казва, че ние работим по поръчка на клиента и предоставяме технически и научни изследвания. Но що се отнася до климатичните изменения, имаме 70-80 учени, които работят и не се занимаваме с базови научни изследвания. Това са хора, които се занимават само с смекчаване а, и стратегии за адаптация и съответно разработват сценарии по тези теми. Така че портфела ни за научни изследвания в тази сфера се ръководи от а, Генерална дирекция околна среда, най-вече в Европейската комисия. И не се занимаваме с други възможности, особено следваме, разбира се, с интерес целият дебат за генното инженерство – но докато не се натрупа надежна информация, за да има достатъчно частици в атмосферата, например, имаме нужда от по-надежна информация, защото евентуалните минуси биха били наистина огромни. Така че наистина наблюдаваме какво случва в други институти и то с голям интерес. Един от нашите сътрудници написа съвсем наскоро една статия за ген... геоинженерството и какво имаме предвид и какво е необходимо. Е, така че много внимаваме. Отново, това не е нашата тема. Не навлизаме в тези сфери, не се занимаваме с научни изследвания, пък и не бихме имали необходимия капацитет. Съсредоточаваме се повече върху конкурентоспособността, що се отнася до климатичните изменения. Също така искаме да разгледаме и економическите аспекти, за да можем да направим оценка на отделните изследвания, които се правят. Не знам дали знаете, но един дъчанин ломбард, който се занимаваше с економическото въздействие на мерките за борба с климатичните изменения, всъщност съсредоточи най-вече не върху социологичните и екологичните измерения, а чисто економическите аспекти на този въпрос. Господин Роди, вашият въпрос е много сложен за мен. Ние не се занимаваме с политика на научните изследвания. Много други неща правим, но това не. Ние даваме научна подкрепа в определени сфери на Генерална дирекция научни изследвания в Европейската комисия, но Що се отнася до инструментариума, всичко това се оставя на, на Генерална дирекция научни изследвания. Така работим. Е, в лично качество мога да кажа, че за да може изследванията да станат по-силни в Европа, е най-добре да се използва и националното изследване на европейско ниво. За момента националното финансиране се ограничава до подкрепа на научни изследвания в самата страна, която а, осигурява финансирането. Би било добре, ако държавите членки отворят допълнителното е, финансиране а, и за други организации от други страни на базата на справедливата и лоялната конкуренция и е добре да избират своите проекти на базата на отлично качество. Това наистина ще бъде една добавена стоеност не само за държавите членки, които ще отворят възможности за финансиране, но и да се включат екипи от други държави членки. Това ще даде голям тласък, ако се постигне. Но знам как стоят нещата в реалния живот и не зная доколко това ще се случи. Служа Реал Матбел, благодаря ви за положителния коментар. Какви са трудностите пред нас? Най-голямата трудност, пред която сме изправени, е набирането на кадри. Мисля, че голямата част от колегите ми са съгласни. Наскоро имахме една дискусия с Генерална дирекция администрация, и ЕПСО, много ни е трудно при съществуващите правила да назначим учени, и то отлични такива при нас. Много е тежка процедурата, много е продължителна, но тече отличен диалог. Имаше препоръки от страна на Дейвид Кинг в неговия отчет и за това започна този отличен диалог. Ще има специални а, конкурси за специалисти, които ще бъдат избирани за това, че са отлични учени, а не за това къде са работили в администрацията. Имаме нужда и от временни служители, за да могат да идват при нас докторанти, хора специализиращи след докторантура. И такава дискусия тече. Но мисля, че това е най-голямата трудност, ако трябва да посоча една за бъдеще. По отношение на технологиите и на въведенията, мисля, че вече казах, взели сме решение, участваме в програми, ако те са по темите, по които ние работим. Ако излизат а, известни а, конкурси в нашето поле на действие, да, ще участваме. Отговорих за ера, още преди Господин Будиков, абсолютно сте прав. Разбирам това, което казвате. В мисията се казва най-доверения или най-надежния, извинете, източник на политически възможности или възможности за развитие на политики. би било нереалистично и арогантно, ако се наречем така, и затова изменихме мисията. ние работим в мрежа, аз го казах, и когато кажем изготвящите политики за Европейския съюз, имаме предвид, разбира се, Европейската комисия, която е съответната институция, която има право за такава, институ... за такава инициатива и ние работим най-вече с тях. Разбира се, че си взаимодействаме с Европейския парламент, но не съм казал, че сме единствения, че сме монополисти и, и не би кой казал. Би било лошо за моята организация. Не ми се иска организацията да бъде най-голямата или единствената. Това на първо място е нереалистично. Освен това, винаги е лошо, когато си монополист. Нашите взаимодействия с съвета са ограничени до сигурността. Иначе не си сътрудничим много с съвета, защото, както казахте, държавите членки си имат свои добре работещи научни съвети и работим с тях, когато работим за Европейската комисия. Господин Чичестър ще се опитам да отговоря на това, което казахте в началото. А на второто вече отговорих. Не търсим допълнително финансиране. Опитваме се да работим с това, което имаме в момента. Опитваме се да набираме собствени средства на конкурентна основа. Искаме да покажем, че клиентите, други организации, националните власти могат да ни вярват, че са готови да си платят за работа, която ние да извършим от тяхно име. Нещо, което не бива да е далеч, разбира се, от институционалната ни рамка, но това е най-добрият начин, за да се покаже доверието в нашата работа, когато някой си заплаща за услугата. Господин Вон. 2600 човека работят при нас и от 300 до 400 получават средства, получават заплати от собствените ни средства. Фокусираме се върху ключовите модели. Занимаваме се с други, които извършват моделиране. Проблема при моделирането са входните данни и параметрите, които се залагат, защото модела ви дава това, което заложите в него. И всъщност проблема е да се види кои са най-добрите гранични условия и какъв сценарий се разглежда. Ето защо трябва много внимателно да се съгласуват нещата. Един и същи модел може да ви даде напълно различни резултати, в зависимост от това как го манипулирате а, с вход, входящите данни. Ако погледнете отделните перспективи, трябва да видите какви са били граничните условия, които са били заложени, особено от заинтересованите страни и какво е посланието, до което те искат да стигнат и тогава внимателно да се анализира и да се види кои да са тези входящи данни, за да има надеждни сценарии. Мисля, че се опитах да отговоря на повечето ви въпроси. Благодаря. Господин генерален директор, господин Шенкел, благодаря ви най-сърдечно от името на всички колеги. Е, колегата Бютиков има още една, един въпрос. Възможно ли е Господин генерален директор, да ни предоставите копие на слайдовете. Да, всичко това ще бъде направено. То мисля, че вече е подготвено. И така, благодаря ви още веднъж е, за това, че бяхте с нас, за това, че участвахте в тази дискусия. Колегата Чичестър даде чудесна идея и ние положително ще останем в контакт не само лично с вас, но и с вашите колеги. Ще се опитаме да организираме едно пътуване и посещение във вашия институт. А инак не само членовете на комисията и всички други, които желаят, е, биха могли евентуално да бъдат включени в групата, която ще посети института. Института е много-много важен и интересен. Благодаря ви, господин Шенкел. Надявам се, че и друг път ще ни бъдете лектори гост. meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Уважаеми колежки и колеги, продължаваме с темата мобилност на изследователите, която всъщност сме обсъждали многократно в нашата комисия по различни поводи. Комисията възложи и едно проучване върху трансграничната мобилност на изследователите. Междувременно изследването вече е приключило, заключенията са на лице. Вие сте получили дори книжката, предполагам, или най-малкото сте прегледали в интернет. Едно хубаво, многоцветно издание. Но сега ще чуем и нещо повече за заключенията, за изводите от това проучване. Господин Кимо Вилиама ще представи изследването пред нас. Ще имате възможност да му зададете и въпроси. Господин Виляма, ще ви бъда много-много благодарен, ако се съсредоточите върху най-важното, защото предстоят и други точки в дневния ред. Няма да се справим с времето. Имате думата. Добър ден на всички. Аз съм Кимо Виляма и представлявам консорциум от хора, които работиха по това изследване. Другите автори също са посочени на този слайд. Искам да кажа какво включваше проучването. Днес ще говоря за ролята на мобилността на изследователите, особено на младите изследователи. Ще се спре на някои препоръки за това какво може да се направи, за да се улесни мобилността на младите изследователи в бъдеще. Първо ще ви запозная с а, някои основни неща, като какво означава мобилност на изследователите, защо е важна мобилността в изследванията. След това набързо ще разгледам какво е положението с мобилността на изследователите в Европа, какви са основните предизвикателства, свързани с мобилността на изследователите. Ще ви запозная също и с някои от мерките на ниво Европейски съюз, с някои от инициативите. Ще ви дам и примери с а, хартата и кодекса и ще завърша с някои препоръки. И така, какво означава мобилност на изследователите? Мобилността е нещо, което е различно от миграцията. Всъщност става дума за свободно движение в Европейския съюз, а не за а, емигриране. И така мобилността включва известно движение на хората, хора, които отиват или се връщат, а не мигрират в друга страна. Говорим също за краткосрочна и дългосрочна мобилност. Краткосрочната мобилност означава посещение от няколко дни, няколко седмици или няколко месеца. Дългосрочната мобилност е обикновено от една година до няколко години. Има трудности и проблеми с различните видове мобилност – Много важно е също да се прави разграничение между вътрешната мобилност, е, т.е. Е, хората, които идват е, от чужбина и външна мобилност или мобилност навън, това са изследователи, които отиват в, в друга страна, извън Европейския съюз или в друг регион. Това е важно на ниво Европейски съюз да видим колко са хората, които са пристигнали в Европейския съюз, тези, които идват от трети страни, на какви проблеми се натъкват, колко са изследователите, които напускат Европейския съюз и отиват другаде. Също много важно е да правим разграничение между физическата и виртуална мобилност. Физическата мобилност отнема доста време, доста ресурси. Има множество възможности, които се предлагат от информационните технологии. Те благоприятстват виртуалната мобилност, която не е заместител за физическата мобилност, а само я допълва в много отношения. Също е необходимо да се прави разграничение между, между отраслевата мобилност, между академичните среди, индустрията, между различни отрасли или дисциплини вътре в академичните среди. Говори се често за междурегионална или транснационална физическа мобилност на млади изследователи. И така, защо е важна мобилността? За съжаление, няма много економически проучвания за това каква е добавената стойност от мобилността на изследователите и как това се съпоставя с други статистически данни и изследвания. Но бяха набелязани множество положителни фактори. Например, ако разгледаме пазара на труда, Мобилността може да ни даде по-добра представа за търсенето и предлагането на изследователи в цяла Европа. И това е много важно. Различните страни, различните е, региони имат е, потребност от определен вид е, експерти, а понякога тези експерти могат да не са на лице в съответните региони или страни. И така, ако ние имаме европейски пазар на високо образовани хора, това ще допринесе за подобряване на резултатите от изследванията за по-голяма специализация – Ако има по-открит пазар на изследователи, ние ще имаме възможност да създаваме центрове на най-добри практики в рамките на Европейския съюз. Затова е много важно да има натрупване на критична маса. Това е също добавена стойност от мобилността на изследователите хората ще могат да отидат там, където най-високо ще бъде оценен техния талант. От економическа гледна точка е необходимо да се осигуряват възможности за високо образовани, амбициозни млади изследователи, защото те не винаги намират поле за реализация в собствените се страни или институти. С мобилността се създава възможност за по-добра кариера, за подобряване на кариерното развитие. Също увеличават се съвместните изследвания и трансфера на технологии. Движението на знания върви по-бързо, между различни места и различни изследователски групи, между различни изследователи. Това води и до по-добри изследователски резултати. Освен това, на практика по-бързо могат да бъдат внедрени научните изследвания. От гледна точка на конкурентоспособността също се вижда, че има нужда от високообразовани хора, Базираната на знания економика изисква повече изследователи. Това допринася за една по-конкурентоспособна економика. Освен това, изследователите също застаряват, за това са необходими все повече млади следователи Необходимо е за това да има мобилност вътре в Европейския съюз и от трети страни. Така се засилва глобалната конкуренция. Европа, за съжаление, не се представя много добре. при привличането на а, таланти отвън. Ние имаме тук а, класификация на различните страни. Беше направено проучване за съвместния изследователски център. Виждате, че има много страни, където вътрешната мобилност е сравнително ниска. Това означава, че те не могат да привлекат или пък не проявяват интерес към привличане на изследователи от други страни. И тук виждаме, че групата е доста внушителна. Може би липсват някои страни в тези данни, но е доста представително това, което виждате. Същевременно има страни с доста засилена външна мобилност, мобилност навън, което води до изтичане на мозъци от страни и това е доста проблематично за по-малките страни с езици, които са по-малко разпространени. И за тези страни е по-трудно да привлекат специалисти отвън, по-лесно е обаче да загубят тези, които имат вече. Доброто в тенденцията е, че мобилността на изследователите се засилва в повечето страни но има и такива, където тя намалява. Тенденцията е на покачване на мобилността, но въпреки това има доста пречки пред тази мобилност. Нека да се спрем на някои от основните предизвикателства. На първо място това е финансиране за мобилността и за заплати. Това е един от основните проблеми. Може би не става дума толкова за самото финансиране, а, а съпоставянето на финансирането с а, сегашното положение на, на хората. Често мобилността е свързана с а, краткосрочни а, договори или пък с стажове които не винаги са конкурентоспособни, като се имат предвид възможностите за намиране на работа в съответната страна. Също има косвени разходи, свързани с мобилността, които правят мобилността по-рискована, особено за младите специалисти. Нещо друго, което също се дискутира много напоследък, са въпросите свързани с социалното осигуряване и а, пенсиите и прехвърлянето на пенсиите, особено на тези изследователи, които са силно мобилни. Това остава основна бариера пред мобилността. Доста неща са направени за решаването на проблема, но той се остава съществен. Особено за младите хора, липсата на възможности за кариерно развитие а, представляват голям проблем. В много страни има утвърдени а, позиции в университетите, които а, целят да привлекат а, по- старши специалисти, което не създава възможности за младите изследователи. Също въпроса за езика е проблем, въпреки че не е чак толкова голям, защото повечето изследователи владеят и чужди езици, но нещата опират по-скоро до общуването вътре в страната, където се преместват и за отношенията между страните. На следващо място липсата на признание на опита придобит на базата на мобилност при кариерното развитие. Това е проблем за младите изследователи, защото мобилността винаги е свързана с рискове. Вместо да се останат у дома, и да изграждат кариера на място. Понякога те поемат риска да отиват в чужбина, така да загубят цялата мрежа от контакти, която имат. И на мобилността не се гледа често като на нещо положително в CV-то ви. На следващо място липсата на информация. На европейско ниво е направено много, за да се предложат различни информационни възможности за възможности за намиране на работа в други страни, но въпреки това тази информация не е в достатъчна степен, не е достатъчно видима. Също липсата на назначения, които са на базата на международни конкурси. Не винаги тези конкурси са достъпни за всички изследователи и не често те се предлагат като възможност за изследователи от различни страни. Въпросите за иммиграцията също са проблематични за много от младите изследователи, особено за които идват е, от страни извън Европейския съюз. Има и някои договорно-правни въпроси. Тези, които, искат, които получават финансиране от собствените си страна, но искат да отидат другаде, където има по-добри възможности. Понякога а, те не могат да направят това, защото финансирането е предназначено за ползване само в собствената им страна. Краткосрочните а, договори също създават по-голяма рискованост а, в мобилността на младите а, хора в сравнение с намирането на по-стабилно място в собствената им страна. Има също нежелание за привличане а, на изследователи е от е, чужбина. За някои страни това е голям риск, защото тези талантливи изследователи, които напускат страната, могат никога да не се завърнат в нея. Това показва разликата между научно-изследователската инфраструктура, възможностите и ресурсите за научни изследвания, които се различават в отделните страни. Това а, са някои от основните мерки и инициативи. Рамковата програма е основният инструмент за научните изследвания в Европейския съюз. Също Европейската харта за изследователите и кодекса на поведение за назначаване на изследователи. Тя беше въведена на доброволен принцип през 2005 година. По този начин процеса на а, наемане на изследователи става по-справедлив и по-прозрачен. Процесът от Болония също допринася за признаване на квалификациите, за сравняване на стандартите и на научните степени, което е важно и за младите изследователи. Има и директива за приемането на така наречената научна виза за изследователи от трети страни, за да могат те да работят в Европейския съюз. През 2000-та година беше бяха създадени няколко информационни услу... служби, като ЕРМОР, ЮРАЕКС, които предлагат информация за възможностите в Европейския съюз. През 2008 година излезе ново съобщение от Европейската комисия за създаването на партньорство между комисията и държавите членки – за да се осигурят нужният брой изследователи. Има предвидени съвместни действия в четири ключови области. Идеята е да се ускори процеса, който беше стартиран по-рано. Един пример за тези нови инициативи, което добре представя проблемите в Европейския съюз. Става дума за приемането на харта и кодекс. Ако видим колко организации са приели харта и кодекс, които са свързани с основните принципи на работа и на наемане на изследователи в отделните страни, ще е, забележим, че малцина са организациите, които са приели такива харти и кодекси. Това е един е, пример, който показва, че европейското научно-изследователско пространство зависи в голяма степен от е, доброволното участие на страните и тяхният доброволен ангажимент. Процесът понякога е доста бавен. Мерките на ниво Европейски съюз не преодолява в достатъчна степен пречките пред мобилността. Има множество инициативи, които са били предприяти през това десетилетие в Европейския съюз, но не всички държави членки участват в тези инициативи, нито пък работят за постигането на напредък. Такъв напредък има, но той върви бавно. Има страни, които приемат тези инициативи и ги прилагат много по-бързо от останалите. за да се насърчат държавите членки активно да участват в тези партньорства в сферата на изследванията, е необходимо да се разрешат въпроси, свързани с социалното и пенсионно осигуряване. Да има законодателство, което да осигурява мобилност на социалните и пенсионни осигуровки. Има доста проблеми, свързани с административното сътрудничество между различните страни. Изследователските организации, отделни изследователи не са запознати добре с процедурите и възможностите. Нещата в голяма степен опират до добрата информираност. Приемането на харта и на кодекс за да стане процеса на наемане на работа по-конкурентно способен, по-прозрачен на европейско ниво. Тук също е необходимо да се свърши повече работа. И тези харти и кодекси да не се приемат само на книга от различните организации, но да се прилагат на практика. Също приносимостта на стипендиите е важен въпрос. Подкрепа за приемащата институция, за да не се създават проблеми за такава една приемаща институция. Някои също а, говорят а, за ваучери за изследвания или пък за изследователски а, пакети. т.е. да се финансира не само изплащането на заплати, но и поемането на различни косвени разходи, например с намирането на детско заведение за грижа за децата или уреждане на някои въпроси на семействата. Мобилността на изследователи от трети страни изисква да се обмисли въпроса за визата за научни изследвания, също да се предоставят стипендии за завръщане на изследователите от други страни, тъй като има доста изследователи, които се намират в Съединените щати, но които са от Европейския съюз. Това е също въпрос, който иска да, да бъде доразвит. Има и други мерки, които се предвиждат. Мобилността не е изолиран проблем, тя трябва винаги да се свързва с други инициативи. С кариерното развитие, с обучението, с осигуряването на стипендии за научни изследвания и прочие. Това, което можем да забележим, е, че липсват достатъчно данни, за да направим проучване на ефекта от мобилността на европейско ниво. Трудно е да се следи дори по какъв начин се развива мобилността в рамките на Европейския съюз само. Благодаря за вниманието. Благодаря ви много сърдечно за представенето. Колегата Цоклакас има въпрос към вас или коментар към казаното от вас. Благодаря, господин председател. Много внимателно ви слушах. Темата е много важна. Мобилност на изследователите. Жалко е наистина, че някои от колегите не могат да присъстват на днешното заседание. Има предвид и вашия доклад е, за мобилността и доклада преди вас на директора на съвместния изследователски център. Говорихме е, в продължение на дни за иновациите. Е, важно е естествено да разглеждаме нещата и във връзка с бъдещия Лисабонски договор, както и с настоящето и сегашното състояние на научните изследвания не само в държавите членки, но и на останалите държави в Европа. Именно на този фон дискусията е много актуална. Проучването се спира на неща, които са особено важни, а именно причините за липсата на достатъчна мобилност в е, европейското изследователско пространство. Препоръките или заключенията в е, това изследване биха могли според мен да бъдат формулирани по-конкретно с по-голяма практическа насоченост. Виждам тук, например, една препоръка да се упражнява натиск върху държавите членки и така нататък за прилагане на това е и така нататък. Да, но а, бихте могли и по-конкретно да го формулирате, да кажете, просто трябва да се вземат такива, такива, такива мерки от този и този. Не трябва ли да се предприеме нещо, за да се упражни малко повече натиски върху компетентните органи на общността в момента? Е, естествено, че когато става дума за някакви общи идеи и така нататък, всичко това естествено е залегнало в изследванията, но данните, 60% от научните резултати е, се реализират в САЩ. Е, повече от 20% от е, разработките с научен принос са на английски. Една повече от 80% от е, лабораторните разработки са също дело на американски изследователи. 25% струва ми се в международен мащаб е, се падат на американците също. Е, ако желаем наистина да реформираме нещата, така че да имаме положителен резултат, трябва да сме по-радикални не само в думите си, но и в действията си. Не искам да кажа, че Европейския съюз не е направил достатъчно. Съзнавам, че е направено много, че събрахме много данни, обединихме много неща, но предстои също много да се направи и аз мятам, че нашата комисия е призвана да бъде по-активна. Знаем, че трябва да инвестираме в е, отлични изследвания, в отлични разработки. Знаем, че трябва да осигурим финансови ресурси за повече инвестиции. Знаем, че качеството все още не е достатъчно високо. Знаем много добре, че най-добрите продукти могат да се създадат и да се произведат от тези, които наистина са най-добри в дадена област. Е, съществува една такава необходимост. Тя е и економически осъзната в Европа. Но именно някои фактори, свързани с ограничената мобилност, пречат на едно по-бързо развитие. Имаме и декларацията от Лисабон, а именно, че трябва да се поощрява всичко, което е свързано с развитието на науката, с изследванията до определени години и така нататък. Е, но всичко това, което е свързано с науката, много тясно е не само економиката, това е и образованието, това е естествено и мобилността. Така че, господин председател, аз мятам, че бихме могли наистина да направим едно изключение в рамките на нашата комисия и да накараме и парламента да се произнесе по изключение по тази изключително важна и нетърпяща отлагане задача, а именно мобилността в изследователската сфера. Благодаря ви за това изказване. Ще ми позволите да кажа, че съм напълно съгласен с вас. 100% сте прав. Мисля, че много-много парламентарни разисквания се проведоха по темите климатични промени, опазване на климата, енергетика и така нататък. И че може би е, наистина е крайно време сега да отделим малко повече време на научните изследвания. Моля всички колеги да помислят за това, да дадат предложения, а и сътрудниците от секретарията да си запишат това. Това е основната ни задача за следващата година. Госпожа Готирес Котинес е следващия оратор. Много ви моля, бъдете по-кратки, за да ни стигне времето за всичко. Благодаря ви за представенето, за това, че сте тук. Някои от данните и стойностите не бяха посочени във вашето представене, а те са свързани с предишни документи на комисията, преди седмата рамкова програма, но и със седмата рамкова програма. Струва ми се, че проблема е не само в страните, които може би не винаги много добре внимават и слушат, но и в е, комисията. Едва ли е, всичко, което комисията прави е, е достатъчно и не можем да започваме и да свършваме с Кюри. Критериите за оценка на изследванията на бъдещите изследователи, на които предлагаме някаква длъжност, някаква работа, това е, е един много основен проблем. Освен това се нуждаем от съвсем ясни критерии. Да кажем, е, някой, който две години, е, е две седмици е прекарал в Единбург, е, се отбива в университета, в научните звена там, е, подготвя заедно с колегите си някакъв документ и ето на имаме вече, така да се каже, някакво готово изследване. Така не стават нещата. Трябва да се работи много системно и продължително. И още нещо. Комисията е задължена да възложи изследвания за това как стоят нещата в отделните държави членки в САЩ, в Израел. За да получиш титлата доктор, трябва да защитиш докторската си е, работа в друг университет, не в този, в който работиш. За да се осигури обективност, независимост на комисията и за да тежи тази титла наистина. Така че и при нас би трябвало да се въведат подобни правила. В университетите, освен това, като че ли се шири така една тенденция да се подправят автобиографиите, които внасят кандидатите. Да, това е една като че ли общоевропейска тенденция за фалшифициране. Преди години университетите не признаваха дипломи, удостоверения, от, издадени от други учебни заведения, от други университети. Трябваше да се борим, за да признаят дипломата ни. Така че необходими са ни е, общи критерии, за да можем да приравним е, дипломите, за да можем наистина спокойно да ги признаваме. Сега някак си така много широко гледаме на тези неща. И същото се отнася и до магистърските е, степени и дипломи. Да, наистина трябва да направим нещо, за да има едни сигурни и общи критерии за раздаването на дипломи и титли. Да, добре. Е, центрове за отлични постижения и е, тук трябва да поработим, е, за да унифицираме нещата. Госпожа Риера Мадурел. си. sí. Много ви благодаря, господин председателю. Искам да благодаря и на оратора. Съгласен съм с председателя. Говорихме многократно в парламентарната комисия по отношение на мобилността но си мисля, че явно не е достатъчно. Искаме да създадем една Европа на научните изследвания и точно за това ни е необходима тази мобилност. Съгласна съм също така и с преждоговорившите, че наистина трябва да продължим да говорим на тази тема. Следователно, настоящата презентация идва в един отличен момент. Когато говорим за научни изследвания, си мисля, че трябва да се концентрираме върху два основни въпроса. На първо място считам, че е изключително спешно да се създаде пазар на научните работници. За да създадем един такъв пазар обаче е необходимо да имаме един общ кариерен модел на научните работници в Европа. На второ място трябва да се вгледаме в а, а, една интегрирана информационна система, която да предлага длъжности, стажове и така нататък на тези учени. Считам, че вие говорихте подробно по този въпрос. Зная, че не е лесно. Нещата стават малко по-бавно, отколкото ни се иска. А, има доста проблеми. И затова съм съгласна и с някои от преждеговорившите. Нямаме достатъчно практически решения за справяне с тези проблеми. Сега не искам да повтарям това, което казаха колегите, но съм съгласна с тях. Нека да се върна сега към заключението, което направихте вие. В заключенията на доклада казвате, че проблемите свързани с социопола не са толкова важни, отколкото сте си мислили в началото. Може ли да поясните какво имате предвид тук? И освен това, ми се иска още нещо да поясните. В заключенията си също така казвате, че за да се улесни мобилността е изключително важно да се промени нагласата на хората а, говорите за някои национални недостатъци, свързани с а, определени характеристики, които се приписват на определените а, учени. Говорите и за двигателите на мобилността разработване на инструментариуми, също така сте записали инструменти, които да помогнат на учените да се върнат обратно в родната си страна, за да може да се прекрати изтичането на мозъци. Питам се аз, ние сме в Европейския съюз, защо говорим за изтичане на мозъци? вътре в Европейския съюз как да има такова изтичане. Ние сме Европейски съюз. Ако искаме да имаме обща а, сфера на научни изследвания, е хубаво да разглеждаме хората дали са талантливи, как се развива тяхната кариера. Не мисля, че трябва да ги насърчаваме да се връщат в родната си страна. А, благодаря. Колегата Гирик. Благодаря, господин председател. Когато говорим за мобилност, трябва да правим едно съвсем ясно разграничаване по от една страна мобилност по научни причини, изследователски причини и на второ място изтичане от е, изтичане на мозъци, т.е. Е, е, промяна на местоположението. Ние наистина смятаме, че има изтичане на мозъци, но Това е по-скоро проява на загриженост, защото това отслабва нашите изследователски структури, нашите учебни заведения. И затова би трябвало да правим е, разлика между здравословната мобилност и изтичането, нежеланото изтичане на мозъци. Кога всъщност ще постигнем тази мобилност на изследователите? когато един екип от изследователи е, е някъде в чужбина, е, можем ли да говорим за мобилност? Е, мотивацията всъщност е най-важното като че ли в този случай. Има изследователи, които се чувстват много добре в собствената си страна, в собствения си институт, защото разполагат с добри условия за работа, но когато тези условия не са добри, те се виждат принудени да сменят местоработата, а понякога и страната. Струва ми се, че специализираните изследователски институти ще привличат високо квалифицирани специалисти и това ще бъде една положителна мобилност, защото мобилността винаги е свързана с а, обмяна на мнения, на информация, на знания. И така, мога да направя извода, че желателната, желаната мобилност е свързана с специализация на изследователските институти – това естествено не е ефтино начинание, то изисква много усилия, не само средства, но тогава вече ще говорим за здравословна, желана мобилност. Колегата Матиас. Благодаря. Благодаря на госторатора за представянето, както и за всички факти и конкретни цифри, които е изложил него. Няма да повтарям колегите. Всичко, което те казаха, наистина беше интересно, но аз искам е, да разбера разликите между държавите членки, що се отнася до мобилността. Тези различия отразяват различията в инвестициите, що се отнасят до процента от БВП, които отиват за научни изследвания. Така че каквито и да са нашите намерения, това е реалността. Има конкретен процент, а, който се влага. И съответно има най-различни видове трудови, граждански договори, които се сключват с тези хора. Съответно, едното ги мотивира, друго не. И всеки път, когато говорим за мобилност, трябва да навлезем в подробности, а тук, между другото, не се опитвам да намаля а, значимостта на тази тема, но, а, връщайки се обратно, трябва да кажа, че можем да засилим а, този тип разнобой на големината на инвестициите. Говорите за изтичане на мозъци. Това, което ме притеснява, са различните изисквания за влизане в Европейския съюз на граждани от трети страни, които искат да се занимават с научни изследвания или пък в която и да е друга професионална област. Не мисля, че трябва да засилваме тези различни входни изисквания. И не на последно място Трябва да имаме научна рамка, която да бъде приложима и от друга страна да насърчава мобилността. И отново се връщам на договорите, трудовите договори. Както знаете, ако погледнем всички научно-изследователски центрове, всеки един център е конкретен, в зависимост от това в коя държава членка се намира. А, Съответно, ако идвате от друга страна, за да работите в някоя от държавите членки на Европейския съюз, ще получавате заплата, която да отговаря на е, съответната държава членка. Аз не мисля, че трябва да бъде така. Мисля, че трябва да укрепим а, научните изследвания, да насърчим мобилността, но трябва да имаме материални условия, за да може всичко това да се случи. Само тогава би могъл Европейския съюз да има една наистина добра политика политика, която да отговаря на хартата, да бъде по-приложима, практична и да се намалят различията. Що се отнася до договорите на тези учени. Мисля, че това е пътя напред. И накрая един коментар. Има едно объркване на мобилността с миграцията. Много често се случва. Наистина смятам, че това са различни неща. Може да има краткосрочна мобилност, дългосрочна мобилност. Но понякога това се използва и за извинение, за да се назначават хората на много кратки договори в много от държавите членки на Европейския съюз. Благодаря. Колегата Балша има думата сега. Благодаря ви, господин председател. От няколко месеца съм депутат на Европейския парламент. През тези първи месеци често слушва, е, е, чувах понятието базирано на науката или основаващо се на науката общество. То се използва и в моята страна, но като че ли е изпразнено от съдържание. Сега чухме доклад за мобилността на младите изследователи. Много важно проучване за мобилността и за основаващото се на науката общество. Чухме какви са предизвикателствата, какви са ограниченията на мобилността. Когато става дума за моята родина, трябва да спомена и останалите страни Чехия, Полша, България. При тях мобилността не е така силно изразена. Трябва да се съглася с представенето и проучването държавите членки като че ли трябва да направят много повече, за да поощрят тази мобилност. Що се отнася до университетите, до учебните заведения, университетите, обикновено се очаква работещите в тези е, институти и университети да направят научна кариера. Предвижда се един семестър, да кажем, младите преподаватели в учебните заведения да прекарат в чужбина. Дори един семестър понякога не е възможен в условията на економическа и финансова криза, тъй като университетите, изследователските институти получават все по-малко субсидии от държавата – така че има множество учебни заведения и научни изследователски центрове, които не са в състояние да изпратят всеки млад преподавател или изследовател на специализация в чужбина. Знае, че има различни програми, които дават възможност един изследовател или преподавател да замине поне за 3 месеца в чужбина. Това са европейски програми, но аз лично не можах да се възползвам от такава програма, защото бе упражнен натиск върху мен и ми бе попречено. Трябва да направим нещо повече за мобилността. Благодаря ви. Давам думата на колежката Тикна. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви за тази чудесна презентация. Вие засегнахте един много-много важен проблем за бъдещето на Европа. В момента ние разполагаме с прекрасни университети, много млади, динамични изследователи, но няма институция или организация или институт, който да обединява научното ноу-хау, да обединява изследователите, особено младите изследователи. Всяка година се раздават Нобелови награди, но много често това са е, не само американски е, учени, учени от цял свят, но може би трябва да обърнем поглед към САЩ и да видим как там са организирани нещата. Така че нашите изследователи да могат да работят при по-добри условия тук, на място, в Европа, да не пътуват за САЩ. Естествено, че има много проблеми. Питаме се как е, да поемам разходите по сградите. Именно в условията на економическа и финансова криза промишлеността се изтегля от изследователската сфера. Не е склонна да инвестира в научните изследвания. И както колегата Герек каза, може би би било хубаво в европейски мащаб да направим нещо като разпределение в научно-изследователската сфера и да видим дали не може определени дисциплини да се съсредоточат в даден институт или в дадена страна. Помислете за това, че трябва в Европейския съюз да се създаде един наистина отличен, е, един наистина е, така, излизащ е, много над средното равнище изследователски център, така че там да могат да работят нашите млади и по-опитни изследователи и да се радват на добри условия на работа. Да не ни напускат, да не пътуват именно в бившите източноевропейски е, страни младите е, учени нямат е, добри условия за работа и може би не е хубаво да им позволяваме да напускат и страните и семействата си. Ще се опитам съвсем накратко да отговоря на въпросите ви. Няма да е лоша идея, казва председателя. Толкова много въпроси повдигнахте наистина. Е, но аз е, в крайна сметка ще се опитам някой общо, други по-конкретно да отговоря. Що се отнася до изтичането на мозъците, финансирането и така нататък, това само подчертава факта, че мобилността не е един изолиран проблем. Напротив, той е свързан с кариалното развитие и най-общо възможностите за развитие на младите хора. Не става а, въпроса за краткосрочния план, а напротив, за привлекателни кариери в научния сектор, пък защо не и в частния. И мисля, че ето тук се крие разликата между нас и САЩ. В САЩ има отлични кариерни възможности и затова това пък от своя страна ни води до другия въпрос и то е, че що се отнася до финансиране, до ресурси, инфраструктура за научни изследвания и защо системата има голямо различие в развитието на между отделните държави членки и ето това е основният въпрос. Има определени държави, които като че ли не успяват да привлекат млади учени, не поради някакви езикови проблеми или пък развитието на кариерата им там, а чисто и просто защото не могат да им дадат добри възможности за научна работа и изследвания. Един от основните моменти при мобилността е също така да се опитаме да повдигнем общото ниво на научни изследвания в много държави, за да може те да бъдат конкурентно способни, защото това не е само по себе си само за мобилността, а е свързано изобщо с възможностите за научни изследвания. Не мога да отговоря на всички въпроси. По отношение на практическите решения, има много такива в отделни държави. Не говорих за това, което се прави в отделните държави членки, но има много примери и може да се направи едно проучване за добрите, про, е, отличните резултати и добрите практики. И тук идва ролята на координатор. Европейския съюз би могъл да координира това развитие. Европейския съюз може да излиза с инициативи, да наблюдава какво се случва в отделните държави членки, да предлага нови идеи и да се опитва да създаде едно партньорство между отделните държави, за да може да се върви най-общо напред. Посредством инициативите на Европейския съюз пък биха могли в останалите държави да навлязат добрите практики от техните съседи. Има нужда от координация, тя е наложителна дори и си мисля, че нямаме нужда от законодателни инструменти, регламентация или дори инициативи. Мисля си, че настоящите, съществуващите инициативи трябва да се развият и да се използват добрите практики в отделните държави членки и то оптимално. Много, много ви благодаря за представенето на е, проучването, за отговора на въпросите. Пропуснах да дам думата на представителя на комисията. Може би ще можете в кратка форма да кажете какво мислите. Благодаря, господин председателю. Добър ден на всички. От името на Европейската комисия искам да благодаря на Европейския парламент за тази инициатива. Ние приветстваме изготвянето на доклада, както и основните му заключения и констатации. Искам да се занимая с няколко елемента. Първо трябва да кажа, че има сближаване, и то силно такова, между настоящите процеси и дейности на ваше ниво и заедно с държавите членки и резултатите на доклада. Особено, що се отнася до партньорството за научни изследователи. Спомена се, че това е една от най-важните инициативи, които бяха предприяти миналата година, която се прилага в момента. Държавите членки се ангажираха да приложат на практика тази инициатива и да я внедрят посредством национални програми. Ние се надяваме, че в идните седмици голямата част от тях ще приемат съответните планове в този смисъл. На второ място ще говоря за социалните осигуровки и пенсионните осигуровки. Работим а, заедно с държавите членки, с заинтересованите страни по този въпрос. Искам само да ви припомня че през май 2009 година съветът и особено испанския министр по научните изследвания каза, че Испанското председателство иска да направи един съвет по конкретно способност, защото а, мисля, че това ще даде голям тласък над този дневен ред и се надяваме това да се състои. Благодарим на докладчика и доклада за положителната оценка на инициативите на Европейската комисия, например Европейската харта за научните работници. Това е криъгълния камък на този процес. Исках да кажа няколко думи за механизма, който задейства Европейската комисия. Това е една стратегия за човешките ресурси по това отношение. На нашия сайт може да намерите информация. По този начин се опитваме да приложим хартата на практика, да я видим как ще изглежда в институционалния живот посредством отделните дейности, които сме се ангажирали да прилагаме. И накрая ние, разбира се, събираме статистически данни и всякакви други данни, много дейности тъкат и накрая очакваме с нетърпение и други случаи да обменим становища с вас и да споделяме своите приоритети. Благодаря ви. Благодаря. И така, госпожи и господа, приключихме с тази точка от дневния ред за днес, естествено. Но аз отново се обръщам към сътрудниците от секретарията да имат предвид, че ние ще се занимаваме много задълбочено с тези въпроси. Точки 5 е, и 6 са свързани с лекарствените средства. Предвидили сме общо разискване. Нашата колежка Мишел Ривази е докладчик по становището. Давам ви думата, госпожо Ривази. Благодаря, господин председател. По доклада, свързан с директивата, трябва да кажа, че той е много навременен, защото всичко, което се случва с лекарствените средства и най-вече с страничните явления, налага да е, осигурим е, много по-надежна фармакологична бдителност. Още повече, че нещата се свързват сега и с свинския грип. Медикамента, който бе допуснат на пазара, има разрешение само за два месеца. Тоест, времето ни притиска и ние се нуждаем от една изключително ефективна система за надзор и за фармакологична бдителност. ВИОКС е един препарат, с който имаме много лоша опит от последните години е, а, и с антидепресивните е, медикаменти, които се оказа, че предизвикват пък диабет. Нали? Лекуваш едно, пък се получава друго. Ето, това са нежеланите последствия, нежеланите странични явления, които са прекалено високи. 5% от е, смъртните случаи в болниците се дължи именно на лекарствено въздействие, на медикаментозно въздействие. От септември 2008 година комисията се опитва да подобри ситуацията в това отношение, но мерките все още не са достатъчни. Трябва да имаме предвид, че разрешенията за пускане на пазара стават на базата на оценки в резултат на критични изследвания, на определени тестове, извадки, но все още нямаме надежна информация за действието на определени медикаменти, тъй като то става ясно едва след като те се пуснат на пазара. В това отношение се налага подобряване на ситуацията най-вече по отношение на управлението на риска. Когато се подобри управлението на риска, ще е, имаме някакси по-малко е, издадени е, разрешения, които биха могли да представляват някаква опасност за здравето. Важното е, е преди издаване на тези разрешения да се проучат е, максимално всички странични явления, които могат да навредят на здравето. Така че комисията е, трябва да е, изготви планове за едно по-стриктно и по-масштабно управление на риска. Особено когато става дума за медикаменти, които е, са предназначени за е, масово потребление, така да се каже, на пазара. Не бива в никакъв случай да се избързва с пускането на пазара на медикаменти, които не са достатъчно добре е, проучени. Римонабан е един такъв пример за недостатъчно проучен по отношение на страничните изследвания препарат, при който се казва, нека да го пуснем, защото може да помогне на определена категория пациенти, но по-късно ще получим и резултатите от всички останали изследвания. Така че Фармакологичната бдителност е, намалява не само по отношение на дейността на регулаторните е, органи и тези, които издават разрешителните, но и в самата фармакологична индустрия. И тук трябва да се направи много. Много е важно, освен това, да имаме е, достъп до всичко това, което е свързано с фармакологичния риск когато е, фар... фармацевтичните предприятия имат възможност да получат цялата тази информация, е, всичко е чудесно, но е, след това тази информация трябва да бъде предоставена и на обществеността, и на контролните органи. А, а тя се предоставя единствено в случаите, в които, да кажем, не съществува конфликт с економическите интереси. Така че би трябвало е, да имаме един орган, е, но не като е, сега съществуващия комитет или комисия или агенцията, който има повече авторитет, който може да наложи своите виждания за един по-качествен и всеобхватен контрол. Това естествено е свързано с съответните реформи в националните системи. И освен това, когато говорим за е, научни изследвания, за клинични изследвания и тестове на е, медикаментите, е, те трябва да са абсолютно независими от индустрията, от промишлеността, защото само така ще постигнем наистина целта си. Данните за страничните явления във връзка с фармакологичната бдителност влизат в, би трябвало да влязат в една централна банка данни. Това е малко проблематично, защото комисията предвижда някакси достъп до тези данни да имат единствено някакви оправомощени и специално регистрирани е, компетентни е, органи в областта на здравеопазването. А защо не, да кажем, и независими експерти? Защо и те да нямат възможност да е, ползват тези данни от банката данни? Говорим за прозрачност. Е, всеки гражданин, който по някакъв начин се чувства мотивиран или е заинтересована страна, би трябвало да има също достъп до тези данни. Има, освен това, по-открити, по-отворени системи за фармакологична бдителност в Европа, включително в е, нашите държави членки и комисията би трябвало да се ориентира по тях. Освен това, предвидени са тези периодични доклади за фармакологичната бдителност, но достъпът също е ограничен. Смятам, че и този достъп би трябвало да бъде много по-широк, както и до докладите за оценка на страничните явления, на въздействието на лекарствените средства. И така, заключението е, че се нуждаем от е, други критерии, които наистина да гарантират една максимална фармакологична бдителност. Е, при разрешението да се м, съблюдават определени критерии, а именно новият медикамент трябва да представлява наистина е, напредък в е, научно-изследователската сфера и да е, допринася за здравето на населението. Не бива в никакъв случай да разрешаваме е, пускането на пазара на медикаменти, които дублират вече разпространени медикаменти и същевременно пък имат и странични явления или такива, които все още не са достатъчно изследвани проучени. Необходимо е управление на, интереси, на конфликта на интереси, е, така че е, да изключим налагане на економически, на финансови интереси над е, е, безопасността за здравето. Много е важно, освен това, е, в опътванията да се подчертава по един много виден начин с определен е, е, шрифт, така че да се набива на око какви са страничните явления, какви са е, рисковете за пациентите. Само така ще можем да предпазим хората от определени странични явления. Много, много работа предстои именно по тези изменения, които предлагаме. Но същевременно директивата на всяка цена трябва да бъде изменена, защото ако оставим да действа така, тя не е, обслужва целите, които сме заложили в нея. Благодаря ви. Не бях включил микрофона. Е, господин Декампус, докладчик Сянка. Благодаря, господин председател. Моята група е съгласна с голяма част от заключенията на докладчика. Ние считаме, че напредъка, който се постига чрез този документ е значителен, въпреки че трябва да бъде направено повече. Трябва все пак да се види кой ще плати разходите. Има три альтернативи. Това е потребителя, държавите членки или производителят. Има също разходи, свързани с, с скритите рискове. И често потребителят ги покриваше, а не производителят или държавата членка. Също много често потребителите страдаха при съдебни дела, тъй като пак трябваше да покрият разходите по тях. Системата, която се предлага, е полезна, свързана е с предоставянето на информация за риска. Тя може да действа възпиращо, но тя не може изцяло да примахне риска. Тази система упростява осигуряването на информация за евентуални рискове и това е предимство. Задължение е на регуладорните агенции да държат в актуално състояние информацията на базата на научни изследвания. Това е стъпка в вярната посока, но не е достатъчна, за да позволи на този, който е получил разрешението, да поеме последиците. Има изисквания за разграничаване на медикаменти, които са ниско рискове и за тях не е необходимо да има толкова сложен анализ, както за онези, които съставляват висока степен на риск, но ще бъде доста трудно да се установи точно нивото на риска. Прозак, например, и някои други лекарства ще се считат ли за рискови или високо рискови, не се разглеждат като високо рискови, т.е. имат доста неясноти, които следва да бъдат изчистени. Упростяването, концентрирането на системата е нещо положително, но единна система за разрешаване за пускане на пазара, когато се използва една и съща активна съставка, това, по мое мнение, е важно, за да не се допусне хората да обвиняват компаниите. Ако активната съставка е една и съща, тогава разрешението за пускане на пазара, което притежава производителят, изисква да се спазват изискванията строго. Трябва да бъдем положително настроени. Системата действа, независимо от всичко, но трябва да работя още по-добре за лекарствата, които изискват лекарско предписание. Трябва да разгледаме също проблема за предоставяне на информация за риска и откъде идва тази информация. Предложението е източника на информация да бъде да бъдат съобщенията за евентуални странични ефекти и листовките, които придружават лекарствата, трябва да бъдат достатъчно ясни и точни. Необходимо е да се търсят и, за друг, и други източници за информиране на гражданите за евентуалният риск. Благодаря, господин Балшо. Благодаря ви, господин председател. Преди всичко, трябва да подчертая, че фармакологичната бдителност е ново понятие за мен. За първи път го прочетох тук в е, документите за това заседание. Да, когато говорим естествено за контрол, за надзор, за е, внимание по отношение на качеството на лекарствените средства, всичко е ясно. Мише, вече говори за рисковете и като че ли каза всичко, което можем да кажем. Необходим е някакъв научен съвет или някакъв нов орган е, за фармакологична бдителност, който да има много повече правомощия, много повече и задачи. Защо обаче ние е, се занимаваме с този доклад? Тук става дума за здравето, за здравеопазването и за околната е, среда. Фармацевтичната промишленост е най-важната след е, оръжейната промишленост, поне така твърдят някои. Невероятно големи са доставките и количествата, които се движат на пазара. Но как е, бихме могли да се справим с проблема, след като лобирането е толкова масивно именно в фармацевтичната промишленост? Как бихме могли да си гарантираме безопасност на продуктите, които произвежда именно тази заобиколена от е, лобисти промишленост? Защо е, достъпът до банката данни е ограничен. Защо, да кажем, независими изследователски центрове или изследователи, специалисти нямат достъп до тази банка? Благодаря ви. Ще се опитам да ви дам отговор. Вие питате защо ние се занимаваме с този проблем. Ние трябва да дадем становище, а водещата комисия е Комисията за околна среда. Така че ние сме, така да се каже, втората комисия, която би трябвало да, със становище да участва в процедурата. Давам думата на следващия колега, сеньор Де Санчес. Не, сеньора, госпожа Де Санчес. Добър ден. Да, с тези предложения Целта е да се подобри системата за фармакологична бдителност. Не бива, не бива обаче да се а, паникьосваме. Тази система работеше. Но ние виждаме, че има доста области, в които може да се усъвършенства системата. Например, по-доброто използване на ресурсите, като се концентрираме върху важни въпроси, свързани с безопасността, веднъж след като е издадено разрешението за пускане на пазара. Някои от коментарите, които бяха направени, обясняват какви са намеренията с тези предложения. Целта е да се подобри надзора на пазара за медикаменти, но това не е със сигурност за сметка на отслабване на изискванията. Ние не променяме правилата за пускане на пазара, само при изключителни случаи се предоставя разрешение за пускане на пазара преди да е приключило клиничното изпитание. И така ние не се опра... опитваме да правим това. Ние авторизираме лекарствата на пълна, при пълна оценка на риска и ползите. За съжаление, медикаментите, които са на пазара, не са лишени изцяло от риск и особено по отношение на някои странични ефекти, които могат да бъдат установени, когато те бъдат използвани от много по-широки групи от хора, отколкото тези включени в клинични, клиничните им изпитания. Затова се прави оценка и при реалното използване на лекарствата. Затова искаме в текста да бъде изяснен и а, този случай. С удоволствие ще обсъдим въпроса с вас при интерес. Беше а, поставен въпрос за независимостта. Сегашното законодателство предвижда, че безопасността и фармакологичната бдителност трябва да бъдат финансирани от обществени средства. Компетентните органи трябва да инвестират повече в етапа преди пускането на пазара и след това. Властите трябва да предоставят услуги на индустрията дори след пускането на пазара. Тези средства трябва винаги да бъдат под контрола на обществените органи, като по този начин се гарантира тяхната независимост. Стана въпрос също и независимостта на комисията от индустрията и от обществените органи. Ние имаме доста комисии, които работят в сферата на медикаментите и в тях се включват специалисти от националните компетентни органи. Те трябва да са независими от индустрията, въпреки че става дума за мощни а, интереси на индустрията тук. За тази комисия имаме намерение за малко по-различен състав. Това е свързано малко с казаното госпожа Риваса. Там няма да влизат представители на всички държави членки, както преди, а ние предлагаме това да бъде изцяло експертна комисия, като се контролират средствата не само от компетентните органи от държавите членки, но и от, да се използват и най-добрите налични експерти. И в заключение, по въпроса за прозрачността. Ние се опитваме да включим това предложение висока степен на прозрачност, като предвиждаме различни публикации на критериите, всичко, което е свързано с това предложение. Но когато говорим за базата данни, трябва да имате предвид, че Юдра Виджилън ще събира всички съобщения за отрицателни странични ефекти от медикаменти на пазара. Не става дума за запазване тук на търговската тайна, а по-скоро на личните данни. Така че ще има ограничен достъп на обществеността, за да се запази анонимността на лицата и това трябва да се има предвид, когато се обсъждат въпроси, свързани с прозрачността. Благодаря. Това бе, е, струва ми се, много ясно. Можем да преминем към следващите точки, 7 и 8. Те се отнасят също до лекарствени средства, фалшифицирани лекарствени продукти. Автор на становището е, е колегата Хачи Маркакис. Благодаря, господин председател. Радвам се, че вие все още сте тук. А и вие, казва председателят. Да, да, всички бързо ще изчезнат, бързо ще избягат, затова започвайте. Точка 7 и 8 се отнасят до един европейски кодекс е, относно лекарствените продукти, които се отпускат по лекарско предписание, точка 7, а точка 8 информация относно лекарствените продукти, отпускани по лекарско да, предписание, но и така не само за хуманна употреба, но и за ветеринарна употреба. Много актуална, много важна тема. Тук става дума за много неща, но най- вече искам да изчистя на недоразумение. Става дума не толкова за рекламата, става дума най-вече за това гражданите да получават достатъчно информация и за заболяванията, и за медикаментите. Става в крайна сметка дума за правата на пациентите. Ще припомня на колегите, че през 2003 година вече е, един опит за подобряване на ситуацията и на правната основа в това отношение е, бе провален. Надявам се, че това няма да се случи. Шведският модел е, така да се каже, основата на всичко това, което предлага комисията. И аз съм е, убеден, че и шведското председателство желае е, да се постигне едно подобрение в директивата 83 от 2001 година, все пак се изискват много-много усилия. Става дума за превенцията, става дума за лечението на пациентите. Оптимално лечение е възможно само ако пациентите добре познават предписаните им лекарствени средства и не са принудени да се да разчитат единствено на информацията, която получават от ликуващите лекари, а имат възможност да си набавят и сами някаква е, надежна информация. Още повече, че това ще намали и разходите за медикаментозно лечение на пациентите, защото те тогава няма да сменят медикаменти, няма да търсят и други начини да се лекуват е, и да дублират много често лекарствените средства. Това означава, че ние трябва да им осигурим е, много широк, е, максимален достъп до информацията. И как ще става това? Е, това са така наречените пуш механизми, т.е. в случая, в който човекът се разболее, той вече поспешност, така да се каже, получава информацията, но а, ние би трябвало да действаме и превентивно. И преди разболяването преди е, пациентът е, да се нуждае от даден медикамент спешно, той би трябвало да може да разполага с информацията или да я получи. Как точно ще получава пациентът е, тази информация? До сега това ставаше с листовките, с опътванията за лекарствата. Много често обаче те са написани толкова сложно, толкова подробно, като ги отвориш, имаш чувство, че разгръщаш, така да се каже, тапет ролка, тапет развиваш и не можеш да я прочетеш. Пациентите се плашиха от тази твърде подробна информация, която много често беше е, неразбираема за тях, защото е написана на е, много професионален език, е, понякога от е, юристи най-често от юристи. Е, моята майка, например, не разбира обикновено тези листавки. Аз самият също, тъй като не съм юрист. В е, интернет една голяма част от пациентите черпят сведения именно в интернет и за лекарствата, защото в в интернет има много-много информация, но много често тази информация е само на английски. Е, някой от е, Латвия, който не говори английски, просто няма да има достъп до тази информация в интернет. Освен това, в интернет е, се пуска и непроверена информация, ненадежна информация. Обикновено тя идва от САЩ, където конкурентите просто разпространяват е, невярна информация за продуктите на други предприятия на други фармакологични и фармацевтични концерни. Така че трябва да сме много внимателни, когато ползваме информацията в интернет. Естествено, че лекуващия лекар, който предписва лекарството, играе много съществена роля. Но 15 минути обикновено се падат средно на пациент за едни такива консултации при лекаря на 3 месечия, забележете. Е, това е много кратко време, наистина. И пациентът е, неизбежно трябва сам да си набавя информацията. Лекарът естествено продължава да стои в центъра на цялата тази система за информиране на пациентите, но а, е, ние бихме желали да подсигурим пациента и с допълнителни средства за набавяне на информация. И така, това, което е особено важно е така наречената листовка плюс, която е в основата на предложението на комисията, а Европейската комисия и на Комисията за околна среда. Листовката трябва да бъде написана на един разбираем език. Това е записано и в закона при нас в националното законодателство, но под очевидно всеки разбира различни неща. Освен това, ние би трябвало да го правим не само на един разбираем език, ние трябва да е, включваме естествено само проверени верни данни в тази листовка и освен това би трябвало листовката да бъде, така да се каже, е, атрактивна, привлекателна за потребителя, да не го плаши. Имаме така наречения фармацевтичен форум, в който през последните години разработихме 12 основни критерии, които разграничават рекламата от информацията, от осведомяването. Промишлеността не желая всъщност реклама трябва да запомните това, колеги. Не става дума за искане на промишлеността. Големите така, осигурителни компании е, се страхуват обаче от повече разходи за себе си и за това някакси отхвърлят едно такова предложение, Имайте предвид, че те мислят главно за парите си и да действат доста лицемерно в този случай. В ЕМЕА в Лондон има 400 допуснати на пазара лекарствени средства, това според мен не е достатъчно. Към ЕМЕА, към Агенцията за лекарствени средства на Европа, има един специализиран орган, който всъщност издава разрешенията за достъп до пазара. Но това не е достатъчно. Очевидно трябва да предвидим повече средства, за да може да се назначат и повече квалифицирани специалисти там. Не е в всички страни е възможно да се извършва и предварителен контрол, и а, последващ контрол, да кажем в а, а, Швеция се предвижда единствено последващия контрол, а предварителен не. Последващия контрол е по-малко бюрократичен, той е по-ефективен, но има ли нарушение, установено ли е безспорно нарушение, тогава е, наказанието трябва да бъде такова, че да заболи, е, както се казва, нарушителят е, да се почувства силно засегнат в интересите си. Това е много важно за санкциите. Комисията е провела и допитване, е, но тя също е, в резултати на допитването и на е, впечатленията от него е, настоява за много по-сериозни, по-големи санкции, за да има ефект. И когато в дадено списание се публикува информация за дадено лекарство, различна от рекламата, то тази информация трябва да бъде подчинена на едни определени правила за формат, за оформление и така нататък, че да се разграничава ясно от рекламата. Освен това, господин председател, трябва да ви е, информирам, че различни е, комисии е, които са представени в рамките на фармакологичния форум, в парламента ще организирате едно публично изслушване, така че не се тревожете, ще ви облегчим, е, господин председател, от е, така, тегубата на организирането на едно такова публично изслушване. Ние ще поемем организацията. Във всеки случай през април се предвижда в пленарна зала депутатите да се произнесат по предложението, но преди това ние ще трябва да гласуваме, да обсъдим нещата. И така, трябва да ви кажа, че на 3 декември 2009 година ще се произнесеме по проекто становището на 9 декември от 12 часа е крайният срок за внасяне на измененията, след това през април 2010 пленарно разискване. Благодаря ви, колега. Това бе е, това, което ни казахте, наистина е много важно. Е, важно е в бъдеще вашата майка да може да чете и да разбира листавките, а да не тъне в неведение. Е, това наистина беше една хубава забележка от ваша страна. Нека да дадем думата на докладчика в Сянка де Кампус. Благодаря. Аз също научих много неща. Представянето беше много интересно. На първо място искам да изразя своята благодарност към докладчика – има обаче противоречива информация тук. Доколкото разбирам, шведското председателство ще излезе с нова позиция по този пакет преди края на своето председателство. Но пък от друга страна разбирам, че шведското председателство не желая изобщо да, да го дискутира този пакет или хайде да говорим конкретно за тези два текста. Може ли някой да поясни а, как стоят нещата, за да сме наясно. Основното тук е информацията. И то информация, която поставяме а, като нещо съвсем различно от рекламата. Може отлична информация да съберете или да представите, но тук има и един риск. една информация, която не е надежна, е опасна. Continuar a progredir ou queremos fazer alguma coisa e é esse um ponto de vista de progresso. А, така че ние много силно се влияем от това каква информация ни се подава. Ако тя не е надежна, нещата стават а, а, много сложни. Много трябва да се работи. Приемането, одобряването на информацията, тези 60 дни, за мълчаливо одобрение. Ако излезе информация и никой не възрази срещу нея, тя се счита за вярна и се приема. Мисля, че тази система трябва да се преразгледа. Аз не съм съгласна с нея. А, много работа трябва да се свърши. Както каза и докладчика, трябва да се вгледаме в добрите практики и нещата, които работят на практика. Изслушването което сме планирали, ще ни даде възможност да научим повече неща по този въпрос и трябва да кажа, че аз съм съгласен с повечето от авторите на текста, защото поне в две страни ще се изложат добрите практика. Това пък от своя страна означава, че трябва малко крайните срокове да бъдат поразхлабени, за да може да излезем с едно добро предложение. Напълно съм съгласен с а, този законодателен текст по отношение на лекарствата, отпускащи по, отпускани по, лекарство, по лекарско предписание, но не виждам защо само лекарите да получават тази информация. Пациентите също така трябва да бъдат информирани. Трябва само да гарантираме това да бъде един подходящ източник на информация, който да може да бъде използван. Доста резерви има тук а, а, и трябва да се намерят решения на, на решените въпроси. Не искаме обаче да ги отхвърляме, не искаме да отхвърлим този проект за законодателен инструмент, защото ще загубим време. Трябва да работим усилено и да укрепим регулаторните правомощия. Знаем, че има голямо нежелание в регулаторните органи на държавите членки да приемат тази информация. Техните аргументи не винаги са оправдани, като например казват липсва финансиране или пък друг един от техните аргументи е, че ще се натовари работния им график можем да приложим принципа на субсидиарност тук. Така че аз съм съгласна с докладчика, че с промяната на календара това е много важен момент и трябва да разгледаме различни гледни точки. Все още сме в самото начало, ще навлезем в подробности, но това трябва да стане по един обективен начин, без някакви предварителни идеи за това как да се развият нещата. Благодаря ви, госпожа Кортенес. Благодаря. Съжалявам, че малко закъснях. Това е наистина много жалко, че толкова късно днес се занимаваме с тази тема. Е, се чувствам като дете. Надявам се следващия път първа да съм тук на предна линия. Искам да се обърна към Европейската комисия. Може ли да излезе комисията с едно проучване? Радвам се, че поизместихме сроковете малко. Имаме повече време. Трябва ни изследване за това, защо толкова много хора попадат в спешно отделение поради това, че са приели неправилно лекарство. Въпросът не е свързан само с индустрията на хората. Трябва да им попречим да пият грешното лекарство. Например, възрастни хора не си спомнят какво са пили, или два пъти си пият лекарството, може би аптекари трябва да играе някаква роля тук. Какви са основните причини? Защо хората пият грешни лекарства, когато са болни, или защо дори умират, защото съчетават лекарства, които са несъвместими. Това трябва да бъде записано в информацията. И лекарите трябва да играят важна роля тук. Господин Кацимаркакис говори за майка си. Нещата не са толкова прости обаче. Може би в а, описанието трябва да има информация за хора, които нищо не знаят. Например, ако сте 80 кг, трябва да приемете повече хапчета, отколкото ако сте 50 кг. Някои Примерно, на мен са ми казвали лично, много си слаба, не би трябвало да пиеш същата доза като 80 кг човек. Така, това трябва да бъде написано съвсем ясничко, простичко, в чернен шрифт. А що се отнася до рекламите в интернет, ни трябва някакъв етикет за качество или някакъв вид, в кавички, печат, който да гарантира, че същата информация, която е в интернет, е и на, в самото лекарство, в листовката. Не може да има повече информация в интернет. И така може да следим какво се случва в интернет. Даже още една стъпка можем да направим, според мен. Популярни лекарства биха могли да бъдат качени на горещи телефонни линии, така че да може да се обаждат хората и да питат как да пият съответното лекарство. Тоест едно ясно послание към хората и дори онези, които не могат да си намерят информация, ще знаят посредством телефона какво трябва да правят. Например, може би трябва да въвлечем и аптеките в този процес. Благодаря. Благодаря ви. Понякога се питам кой е решил всичко това да се напише вътре в тия листовки, дето всички твърдим, че не го разбираме и после се сещам, че това сме ние. Чудя се, е, защо сме го разрешили, ама е така, нали? Нека да чуем и колегата Десанчес от е, представител на комисията и след това докладчика ще чуем отново. Благодаря. Аз ще бъда кратка, защото господин е съвсем ясно каза какви са проблемите и къде трябва да се действа. Но искам да кажа няколко неща. Действително, това, което се опитваме да постигнем с настоящото предложение, е да създадем една рамка, която да ни позволи да предоставяме информация която е необходима на обществото, на пациентите, на потребителите, като същевременно а, запазим забраната за реклама. Това, което се опитваме да направим е да бъдат а, създадени ясни правила за това каква информация и как да бъде предоставена. Говореше се преди за качествени критерии и прочие. Считаме, че това е въпрос, който трябва да бъде разгледан. Това е проблем, който няма да изчезне от само себе си. Има все повече търсене на информация и затова трябва да имаме ясни общностни правила. Ние осъзнаваме важността на въпроса, необходимостта той да бъде решен, да бъде проведен задълбочен дебат, публично изслушване – сега няколко неща за въпросите, които бяха поставени. Относно четимостта на листовките и заобщо информацията, която се предоставя с лекарството. В нашето законодателство ясно е посочено какво следва да се съдържа в листовката. Списъкът е доста дълъг. Ние също въведохме, именно парламентът беше този, който настояваше това да се включи, за четимостта на листовката. Както каза докладчика, беше залегнало в законодателство, че листовките трябва да са четими. Тоест, целта е да се подобри качеството на тези листовки. Госпожа Готерес Кортинес каза, в предложението за фармологичната бдителност ние включваме разпоредбата, за която тя настоява, а именно раздел в листовката, която съдържа ключова информация за продукта. Там има също предупреждения а, кога да не се използва лекарството, например при бременност или други случаи. В някои случаи има инструкции за ползването, например да се ползва след ядене и прочие. Това е свързано с предложението за фармакологичната бдителност и аз с удоволствие ще предоставя допълнителна информация на докладчика. На следващо място качеството на веб страниците и да е сигурен пациента, че когато търси информация по интернет, тя е качествена информация, надежна информация. Също да не се предоставя цялата информация само на един език, да речем на английски. Така че ние работим в посоката, в която беше предложено днес тук. Относно шведското председателство, информацията, с която разполагаме за сега, шведското председателство поставя на приоритетно място въпроса за фармакологичната бдителност относно фалшифицираните лекарства. Този въпрос се обсъжда, но за сега не планират да обсъждат въпроси, свързани с предоставянето на информация. Госпожа Готиерес Коркинес, съвсем за кратко изказване. Много-много е важно това, което казахте във връзка с грипа, птичия грип, сега свинския грип. Това е, е една прикрита реклама, която тече в момента. Направо скандално. А би трябвало правителствата в държавите членки да вземат отношение и да предупредят хората. Ето, някакви фирми, някакви фармацевтични концерни са изобретили някаква вакцина и започват да я разпространяват и да рекламират. А след това, тъй като няма достатъчно изследвания и не сме никак сигурни в безопасността на вакцината, тя не се пуска на пазара и хората не могат да се вакцинират, а не разбират защо. Необходимо е на всяка цена. С еднакви средства да лекуваме едни и същи заболявания, независимо от това, че понякога е, има различия в така да се каже, формата, в формата. Знаете, противозачатъчните таблетки, които се взимат след е, полфакт, имаше е, така, е, неяснота в това отношение, но противозачатъчните таблетки могат да се вземат и преди това, превентивно, за да се предпазиш от забременяване, можеш и след това, след половия акт, като същевременно веднъж едното се предписва с рецепта, другото без рецепта, а би трябвало да се уеднакви нещата. Да, господин а, Хачимаркаки със сигурност ще се занимае с този въпрос. Много обстойно, казва председателят. А, докладчикът каза, че да. А, ако може и да а, се запознае с дъщерите на а, предишната ораторка, която даваше примери за противозачатъчните средства с тях, още по-добре. И така, хора, които вземат политически постове разпространяват понякога информация покрай пътищата и специалните средства, с които разполагат, вземайки дадена длъжност, да кажем, покрай това, че си на важна длъжност и важна клечка в някакъв военен щаб, започваш да генерален щаб, започваш да разпространяваш информацията. И ето, че и тя стигна и до Германия тази информация за свинския грип и ваксината и в Германия в момента е възможно да се вакцинираш срещу свински грип. Независимо от това, че има много възражения и много съмнения. Но, а, както а, разбрахме, шведското председателство спира една определена сфера от а, всички мерки, които се предлагат, а понякога точно това е най-важното. Колегата Корея Декампус е бивш министр на здравеопазването, който е работил и, така да се каже, гледайки на проблемите от камбанарията на съвета. А защо дадох примера с моята майка? Моята майка не е толкова образована, е, както много от вас, които сте тук. А тя трябва, тъй като е болна, сериозно болна, да приема 8 различни медикамента на ден. Сигурно вие ще кажете да. Не, няма да го кажете, защото сте от ХДС. няма да кажете, че тя е трябвало преди половия акт за променяването да вземе таблетката, а не след това. Нека да си представим нещата така сега вече съвсем сериозно. Пациентът би трябвало да може да получи тази информация нагледено, да кажем, да му се покаже нещо като филмче за това как точно да си взима лекарствата. Би трябвало да се помисли по тази възможност да се произвеждат такива филми, естествено, които са разрешени от съответния орган, компетентен орган. Това, което Кристина каза, наистина е много важно. Но Струва ми се, че ще направим това изслушване, за което ви информирах в началото. Ще успеем все пак да спазим графика. Предложението на комисията не е лошо, няма нужда от много изменения. Естествено, можем да внесем някои малки подобрения, някои допълнения. Но, както Казах още в началото, повтарям, много години се занимаваме с този проблем, търпим неща, които не са уредени. Крайно време е да го направим. А сега стигаме до точка 9, казва председателят. Фалшифицирани лекарствени продукти, както преди това ви е, информирах. Госпожа Сартури е докладчик по становището. Тя много търпеливо чака от дълго време. Тя е последния докладчик. Има думата. Благодаря, господин председател. Очаках, пък и чух доста неща. Всичко е взаимосвързано, както знаете. Това е един цялостен пакет и всички тези теми са много важни за европейските граждани, защото са свързани с лекарствените продукти. Мисля, че е изключително важно да създадем необходимите законодателни инструменти, които да дадат гаранции на гражданите на Европейския съюз. Директивата, с която аз се занимавам, е свързана с фалшифицирани лекарствени продукти. Това е едно изменение към директива 2001 наклона черта 83. Целта е да се спре пускането на пазара на такива лекарства. Освен това, обаче, се занимаваме и с активното вещество. И 61 от 2006 е една директива, която бе приета от Европейската комисия, в която се казва, че трябва да се потвърди наличието на добри производствени практики и те да гарантират високото качество, не само що се отнася до лекарствените продукти, но и за активното вещество в съответното лекарство. Директивата 2001 клон черта 83 не включва тези задължения а, за европейските и неевропейските производители. Това като че ли се превърна в нещо недобро за нашите граждани, както и за конкурентоспособността на нашата индустрия. Посредством проследимостта на активните вещества, а не само на лекарствените продукти, можем да видим, че това е един изключително важен компонент за нашата система в Европа. Има три вида фалшифициране, които са идентифицирани. Които са идентифицирани. Едното е свързано с наименованието или това пък означава, че не се съдържа необходимото количество съответно вещество или пък история, т.е. отклоняват се от самия процес, не се съхраняват по подходящия начин, както и происход. Т.е. мястото, където са произведени е различно от това, което е написано на етикета. Това са трите вида фалшифициране. Знаем, че Световната здравна организация казва, че 1% от продуктите, които са на пазара в индустриализираните държави, са фалшифицирани продукти. Това е изключително значима цифра, защото в случая говорим за лекарствени продукти. Лекарствени продукти които би трябвало да ти помогнат да оздравееш. По-притеснителното е, че обемът се увеличава с 20% годишно. Освен, че това оказва отрицателно въздействие върху здравето на хората, 1,5 контейнера излизат на пазара. Еутика parliamo circa di mille... Годишно на нашия пазар. В случая говорим за хиляди производители на генерични лекарства и други. 634 хиляди лица работят в тази индустрия и 1500 МСП. 17% от парите за научни изследвания в Европа отиват в лекарствени продукти. Поради обема на тази индустрия, ние поискахме засилено сътрудничество с Комисията по околна среда, защото това не е свързано само с здравето на граждане, а и с фармацевтичната индустрия на Европа, една огромна индустрия. Не бива да забравяме, че на този етап 31% от фалшифицираните продукти идват от Индия е, голям процент от арабските е, страни и около 20% от Китай. Предложенията на Европейската комисия, към които ние сме добавили, са, че в този отрасъл трябва да се направи така, че Европейския съюз да може да защити тази теза в Световната здравна организация, а тезата е да има едно общо определение на фалшифицирани лекарствени продукти, защото такова в момента не съществува. С други думи, не всички международни организации и държави дефинират фалшивите продукти по един и същи начин. Всичко, което е стандартизирано до настоящия момент, а винаги сме говорили за добра практика, било свързано с производителите и разпространителите. Следователно, търсенето на добра производствена практика и добра практика в сферата на разпространението са неща, които ние вече сме правили. Те са свързани и, свързани и с другите теми от днешното ни заседание. Но има нещо, което липсва в тази система и нещата не са свързани е, само с традицията, защото има най-различни заинтересовани страни. Може да има брокери, които да разпространяват лекарства, може да са някакви посредници, които купуват от за трети страни, купуват в една страна, продават е, лекарствените продукти в друга, или пък това може да са лица, които купуват за себе си тези лекарства, след това ги препродават. Така че вече има нови категории на лица, които са активни на пазара като разпространители. И те трябва да бъдат включени в нашите текстове. Още един аспект, за който искам да говоря, той е свързан с нашето европейско законодателство. То гарантира сертифицирането на добрите производствени практики и съответно липсата на фалшифицирана. Затова мислим, че ако нещо идва от трета страна, трябва да може да се инспектират фабриките, където се произвежда, т.е. европейски инспектори да отидат на места, където се произвеждат тези лекарства. Това става още по-важно дори, ако не говорим само за генеричните лекарства, а най-вече активните вещества. По-настоящем внасяме огромната част от активните си вещества които се използват в фармацевтичния отрасъл. Слабата брънка в веригата е, че имаме два списъка. Първият списък е списъкът на страни, при които има определени стандарти, записани в законови инструменти, които са като нашите или по-високи. За да видим обаче кои държави ще бъдат вписани в този списък, не са ни необходими 3 години. Мисля, че трябва да намалим този срок. Вторият пък списък е от държави, където няма сертифициране. Трябва да участва и ЕМЕА или националните органи. Почти свърши, господин председателю. Накрая искам да кажа нещо за проследимостта на лекарствения продукт. Проследимостта е един от основните аспекти, посредством които можем да се борим с подправените продукти. Ако можем да разберем откъде идват лекарствените продукти или активните субстанции, чак тогава бихме могли да упражняваме контрол много по-цялостно не бива да се забравят и санкциите. Според мен санкциите в момента са прекалено меки. Имаме нужда от по-силни, по-строги, извинете, наказания за всеки, който си позволява да разпространява или произвежда лекарствени продукти. Това е престъпление. Така че имаме нужда от по-тежки наказания, които да бъдат координирани а, в отделните държави. Още един проблем ще спомена, казахме го по-рано а, съществува рискът, че продажбата на лекарствени продукти по интернет може да доведе до появата и разпространението на дори още повече фалшиви лекарствени продукти. Това обаче е тема, с която като че ли не можем да се справим, поради начина по който са представени настоящите предложения за изменения към директивата. А, ако говорим за продажбата по интернет, тогава трябва да включим и други парламентарни комисии. Не на последно място, графиците. 18 до 24 месеца или до 48 за влизането в сила на тази директива. Иска ми се да бъде съкратен този срок, защото е важна тази директива. И накрая още един аспект, който като че не е засегнат. Наскоро започнаха да се появяват много сериозни случаи, свързани с смърт, но тази смърт не е свързана от фалшифицирането а, на лекарството или погрешното вещество, а, да абсолютни абсолютно грешни лекарствени продукти, особено в развиващите се страни. светлината на всичко това би било добре да се включат правила, свързани с тази. Да. Herzlichen Dank. Благодаря ви. Госпожа Меркис, докладчик от е, в сянка от социалистите се извини, получих едно чудесно писмо на немски. Е, колегата Декампус е, също е докладчик в сянка, така че той има сега думата е тук. Благодаря, господин председател. Аз не говоря много добре на немски, затова с ваше позволение ще говоря на английски. Жудист Меркес, която е докладчик в Сянка, не е тук днес, и ме помоли да се изкаже от нейно име. Искаме да благодарим най-напред за, на комисията за формулиране на това предложението. Накратко ще представя гледната точка на докладчика в сянка по предложението за недопускане на медикаменти, които са фалшифицирани на пазара. Безопасността на пациентите трябва винаги да е на първо място винаги трябва да имаме предвид интереса на потребители. Член 95 от договора се споменава в документа. Може да се използва също като основа и член 151, който се отнася до общественото здраве. Трябва да дефинираме какво означават фалшифицирани лекарства. Една международна дефиниция би била най-доброто, но междувременно може да се постигне европейска дефиниция. Това вече ще е голяма стъпка напред. Трябва също да определим приложното поле на директивата. Тази директива се отнася до лекарства, които се дават по лекарско предписание. Но трябва да видим също как да се справим с генеричните лекарства. Дали да включваме също суровините в а, директивата. На следващо място има доста различия в издаването на лицензии, разрешителни в държавите членки. Трябва да имаме по-голяма яснота и за това как става продажбата на подобни лекарства, да имаме по-ясна картина. Следва да видим как трябва да се гарантира да не се допуска на пазара да достигат фалшифицирани лекарства. Едно от решенията е по-доброто установяване на автентичността Мерките за безопасност обаче трябва да бъдат пропорционални. Можем да разгледаме различните категории риска. И разходите за потребителите трябва да бъдат минимални при това. В бъдещите ни дебати е важно също да наблегнем на това, който ще, кой ще отговаря за проследяване на лекарствата и за създаването на база данни. Тази база данни трябва да бъде независима. Основният въпрос тук не е информацията, а риска и безопасността. И на последно място, но не по значение, трябва да подчертаем, че интернет е един огромен източник на фалшиви лекарства. Повечето от фалшивите лекарства идват чрез интернет в огромни количества. 62% от лекарствата, предлагани по интернет, има подозрение, че са фалшиви. Затова е необходимо да имаме много по-строги общи правила. Благодаря, господин председател. Господин Чачимакакис, благодаря господин председател. Благодаря на колегите за това, че казаха много верни неща. Интернет, наистина, и аз подчертах това преди е, при разглеждането на моите точки, че интернет е основният източник на фалшифицираните продукти и на информацията за тях и на съгласно СЗО, 50% от фалшифицираните медикаменти, които се разпространяват изобщо, могат да се закупят по интернет. В Германия Федералната криминална служба БК твърди, че процентът е много по-висок 80%. Трябва да гарантираме една надежна мрежа от е, лицензирани аптеки. Само лицензирани аптеки би трябвало да имат възможност да продават е, продукти, така че да ограничим и чрез е, аптечната мрежа достъпа на фалшифицираните продукти от тази и от много други места. Спирам се и на разходите тази проследимост на продукта и етикетирането, което се предлага от комисията, е свързано с разходи, с допълнителни средства. Преди няколко седмици участвах в едно изслушване, в което участва и докладчикът до госпожа Матиеш. Много интересна информация получихме там. Фармацевтичните предприятия, ако внесем едно такова предложение, ще трябва да понесат много-много тежко финансово бреме. Не знае дали ще са в състояние да го понесат. Трябва да мислим и за това. Важно е, че посредниците, брокери, агенти, все едно как ще ги наричаме, не са обхванати от предложението на комисията, а ние би трябвало да обхванем цялата мрежа, която е, работи по разпространението на фалшифицираните продукти. Така че комисията би трябвало да се опита да обхване всяка брънка в веригата и да а, е, мисли не само за конта... а, е, така, начина по който ще а, предприеме действията в самата мрежа. А, а вие имате думата сега, госпожо Матиеш. Да, всъщност не би трябвало, може би, да взимам думата. Аз не съм член на вашата комисия. Аз съм докладчик в моята комисия, но все пак би взела думата аз ще коментирам съвсем накратко това, което го чух. Въпросите, които повдигнаха и госпожа е, Сартури, и господин Кампуш, и други колеги, вълнуват и мен. Те всъщност е, са, така да се каже, най-голямата ми грижа и тревога. По нищо не се различаваме с колегите. И това, което всички нас вълнува и интересува е да спасим графика и да се придвижим колкото е възможно по-бързо напред. Сътрудничеството може да се развива на различни равнища в различно време. Би трябвало само да намерим времето за да се справим с работата. Мисля, че до 3 декември ще успея да внеса доклада и ще се съобразя с е, максимален брой въпроси и аспекти, които бяха засегнати тук. Госпожа Санчес има думата от комисията. Да. Благодаря, господин председател. Благодаря на онези, които взеха отношение и които настояват да се предприемат бързи мерки в сферата на борбата с фалшивите лекарства. Именно това е целта на предложението. Бяха поставени много конкретни въпроси. Ще се опитам да им отговоря. като се фокусирам върху два, три основни въпроса. Въпроса за дефинициите беше поставен от господин Сартори и Кампус. Комисията участва в международни дискусии за постигането на международна дефиниция, но когато стигнем до подробностите, нещата се осложняват. Нямаме ясна дефиниция в текста, но от заглавието на предложението и използването на текста в други разпоредби се опитваме да изясним за какво точно става въпрос. Както каза госпожа Сантори, Прозак, например, продукти не са такива, каквито се представят, че са. Независимо от въпроса, свързани с интелектуалната собственост, трябва да подчертаем, че имаме дефиниции в общностното законодателство, което е свързано с дефиниции и защита на правата на интелектуална собственост. Така че понякога няма нарушение на правата на интелектуална собственост, но на практика потребителят, пациентът е поставен под риск. Ключов елемент в предложението ни са безопасността и свързаната с това проследяемост. Основен въпрос беше балансиране на общественото здраве с риска, който сме забелязали и колко ще струват всички тези мерки. Всъщност тези разходи ще бъдат доста завишени, ако въведем тези характеристики, свързани с безопасността. Господин Кацемаркакес спомена също за това. Друг ключов, друга ключова област, която беше спомената и която беше вдъхновена от парламента, се отнася до вноса на активните субстанции. Предвид, че много от Продуктите на нашия пазар включват активни съставки, идващи от трети страни. Ние включихме разпоредби, които са нови в законодателството, целящи да гарантират, както каза и докладчика, да въведем добри производствени практики, също и спазването на изискванията за доставки. Искам да приветствам предложението за провеждане на инспекции от компетентните органи. Когато правихме оценка на въздействието, получихме информация, че има 20 000 предприятия, които произвеждат активни съставки. И те получават а, информация от различни компетентни органи. А, дори ако обединим ресурсите си, трябва да направим минимум 60 инспекции годишно. Трябва да намерим решения, които действат, така че да можем да защитаваме общественото здраве, да гарантираме добри практики за производство и разпространение, но също да се провеждат и систематични инспекции. Имайте предвид, че могат да възникнат и някои проблеми по веригата при прилагането на тези мерки. Вие поставихте въпроса, свързани с приложното поле, с ексипиентите и други субстанции. Ако разширим приложното поле, обаче трябва да държим сметка за пропорционалността и оценката на риска. За активните съставки направихме проучване, което показа, че няма висок риск. Трябва да прилагаме е, едно към едно същите правила по отношение на ексипиентите. Няколко души поставиха въпроса за интернет. Ние споделяме мнението на госпожа Сантори, че може би няма да можем да решим изцяло въпроса за интернет в това предложение, защото се изисква а, да се а, регулира дистрибуторската система, което за сега е извън нашата система регулирането на аптеките се извършва от държавите членки. Това е в техните компетенции. Но може би ще е необходимо да разгледаме някои конкретни аспекти. Смятам да спра от тук, тъй като виждам, че всички са вперили поглед в часовника, който вече минава 6.30. Много, много ви благодаря и за това, което казахте и за факта, че отчитате напредналото време. Благодаря на всички, на докладчици, на докладчици в Сянка, на всички, които участваха. Благодаря много и на преводачите, благодаря и на гостите. Е, желая ви добър път и приятна вечер.